Добър ден, колеги! Добър ден, госпожо Георгиева! Добре дошла в Европейския парламент, в Комисията по развитие. Ние всички сме запознати с целта на това заседание, а именно изслушване на госпожа Георгиева с цел оценка на нашите способности да бъде нов член на Европейската комисия, като нейния ресор ще бъде международно сътрудничество, коментарната помощ и реакцията при кризи, Портфел, който беше определен от председателя на комисията Баросо. Искам да ви напомня, че че съобразно е, е, приложение 17 на правилника Европейския парламент оценява кандидат-комисаря въз основа на неговите общи познания, европейски ангажимент и неговата лична независимост. Парламентът оценява освен това е, познанието по евентуалния пост, който ще му бъде отреден и също така възможността на кандидата да комуникира. Искам освен това да ви напомня, че госпожа Георгиева отговори отговори на въпросник писменно и нейните писмени отговори бяха раздадени на всички членове на комисията и се намират във вашите папки. Преди да започнем работата си, искам накратко да ви напомня как ще протече днешното изслушване. В началото ще има кратко изказване на политическите групи е, по приоритетите в областта на хуманитарната помощ и отговора при кризи. Впоследствие кандидат комисаря ще направи е, встъпително изказване, което не трябва да бъде бъде по-дълго 10 минути. Това въведение ще бъде последвано от около 2 часа 45 минути от въпроси, е, където е, ще могат да се изкажат представители последователно на всички политически групи. И тази парламентарна дискусия е, ще се проведе на принципа на пинг-понга, като всяко изказване трябва да труе най-много 3,5 5 е, минути, 45 секунди за всеки въпрос, минути 45 секунди за отговора на комисаря и 30 секунди за допълнителен въпрос, ако има такъв, и 30 секунди за последния отговор, естествено, ако има такъв. Напомням ви, че времето за изказване на депутатите е точно определено до 45 минути. Всички въпроси ще бъдат кратки, за да може да има възможност кандидат комисария да отговори, а също така да отговори на допълнителните въпроси. Искам да уточня, че всички допълнителни въпроси трябва да бъдат свързани с дадения отговор от кандидат комисария, без да се засяга допълнителни теми. Като председател на Комисията по развитие и като председателстваща това заседание, аз си запазвам правото да не допускам въпроси, които не спазват е, е, тези критерии. Е, освен това, ще има и две кратки откъса от време, е, при които ще има допълнителни въпроси с улавяне на погледа на председателя, е, но трябва координатора да ме уведомил предварително за това. Е, и всеки депутат ще може да се изкаже между 15 и 20 секунди, за да може да зададе въпроса си. И освен това, прикавам кандидат комисаря също да се изказва съвсем накратко. Искам да ви кажа, че ще се даде предимство на ефективните членове и на заместник членовете на комисията по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 Е, освен това, бих искала кандидат-комисаря да е, даде по-точен отговор на някои депутати, които не са удовлетворени от дадения от нея отговор и съответно представителите на политическите групи предварително ще ме уведомят за това. Искам е, да ви уведомя, че ние сме поканили Евро... Комисията по околна среда и по външни работи на Европейския парламент да участват в нашето заседание. Накрая е, бих искала да поканя госпожа Кристалина Георгиева да направи кратко обобщително изказване, ако иска, като нашата дискусия ще бъде превеждана на всички езици, всички изказващи се ще могат да използват родния си език. Ето защо изказващите се трябва да се съобразят с необходимостта от превод на изказванията, т.е. да не говорят прекалено бързо. Освен това ви напомням, че парламентарната дискусия ще се предава от веб стриминг на е, интернет страницата на Европейския парламент парламент. Ще има видеозапис, както и звуков запис на цялото изслушване и що ще може да се е, чуе в сайта на парламента. И така, започваме днешното изслушване с изказвания на представители на политическите групи. Първо давам думата на представители на Народната партия. Е, пани Шовинчанца, пани комисар. Благодаря много, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, дами и господа, много се радваме, че имаме възможност да разговаряме с вас за, за теми, които са толкова важни за нашата комисия. В Лисабонския договор за първи път хуманитарната помощ бе включена като една от външните политики на Европейския съюз и за първи път ще има специален комисар, който ще отговаря за хуманитарната помощ. Създаването на отделен портфел е съвсем ясен сигнал, който се дава от Европейския съюз и от е, господин Барозо за това, че за нас хуманитарната помощ е нещо изключително сериозно и искаме Европейският съюз да играе съответната роля на международната сцена. Мисля, че това е стъпка в добрата посока. Европейският съюз е един от най-големите донори е, в областта на хуманитарната помощ в света и трябва да се работи по координацията и последователността. Трябва да сме готови и за предизвикателства, за новите предизвикателства в областта на глобалната хуманитарна помощ. Тези предизвикателства са действително много сериозни, както всички ние видяхме в Хаити. Едно от най-големите предизвикателства е неутралното и ефективно предоставяне на помощ. Действителността, за съжаление, е малко разочароваща. Много често говорим за трагически случаи на смърт на хуманитарни работници. Нещо, по което трябва да се направи нещо. Господин Берман, от името на групата на социалистите и демократите. Госпожо комитар, комисар, хуманитарната помощ, както вие знаете, е, изисква непрекъсната борба. Борба между реалната политика на е, силните и по-слабите от друга страна, жените и децата, най-вече, които са първите жертви на конфликтите. Тук говорим също така за борба между това да се помогне на страдащите и едновременно с, с това, от друга страна, риска да продължи конфликта. Вашата задача ще бъде да работите уверено, да изпълнявате задълженията на Европа. По някой път ще трябва да настоявате за уважение, е, за зачитане на правото в областта на хуманитарната работа. В Хаити стана съвсем ясно, че едно природно бедствие, бедствие е много по-различно от бедствията, създадени от е, хората. Не може да се сравнява едно цунами с ситуацията в Дарфур. Как е най-добрият начин да се на да се помага. И в Бирма наводненията показаха, че има големи е, ограничения. Целта е да се укрепят хуманитарните принципи по целия свят, да се покаже, че всяко човешко същество заслужава достойно бъдеще. Очакваме да чуем от вас вашите становища по дилемите в областта на хуманитарната помощ и готовността ви помощта от Европа да е бърза и решителна. Благодаря. Давам думата на господин Геренц от думата на либералите. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо, вашето изслушване съвпада е, с е, е, началото на отговора на международната общност на положението в Хаити и наскорошния опит ни показва, че вероятно вие ще бъдете комисаря, който ще няма който не е имал достатъчно време, за да може да подготви отговори на изключително сложни въпроси. Това се отнася именно за хуманитарната помощ. Е, третата точка. Вашите партньори са многобройни, 27 държави членки. Вътре в самата комисия още двама други комисари ще се занимават пряко с това, което вие правите, е, дори и само като координатори. И на четвърта точка към вас ще се обръщат за въпроси, които не са толкова зрелищни, но все пак за тези, които са забравени, тези, които от очакват е, някаква помощ, защото има и много забравени конфликти. При тези забравени конфликти вашата дейност ще бъде много важна. И на пето място пред вас е парламент, който иска да води диалог с вас, тогава когато се налага да се прилага Лисабонския договор, а именно е, по силата на Лисабонския договор е, ние трябва да бъдем координатори на хуманитарната помощ, като това е едно от основните предизвикателства пред планетата.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 Вашите ангажименти, вашите компетенции и вашите писмени отговори са много насърчителни за нашата група, като група на зелените. Вероятно няма да ви очуди, че един от приоритетите на нашата група ще бъде отговор, който вие ще дадете на е, трагедиите предизвикани от промените в климата. Естествено, не всички от тях са причинени от промените в климата, както е в Хаити, но все пак е, нивото на водата нараства, има пресушаване, увеличава се скоростта на вятъра, ураганите стават все по-чести вие, както и ние, знаете, че хуманитарната помощ, а именно вашата е, област, е свързана с по дълбочена политика, а именно предотвратяване на рисковете. Така че въпросът ми е, какви са вашите конкретни предложения във връзка с предложенията е, е, по избягване на всички трагични последици от промените в климата и какво ще направите в съпоставка с това, което предлагат вашите колеги по тези тези въпроси. Ние сме малко безпокоени от новото разпределение на компетенциите в Европейската комисия именно по тези въпроси. А сега давам думата на господин Дева. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, вие имате много опит в Световната банка. Обсъждахме този въпрос тази сутрин хуманитарната помощ естествено следва е, хуманитарната намеса. Задължението за защита е едно от най-големите задължения, което ние имаме като хора. Едно време това се разглеждаше като намеса в, националния суверенитет, но е, от е, известно време насам вече се разглежда като начин да се изгради суверенитета на нациите, техния капацитет да се защитават. Съгласен ли се Съгласен ли нали сте с мен, че трябва да се намесим в места като Дърфур, за да може да се изгради капацитета на властите там, за да може е, те да изпълняват задачите, които трябва да са способни да изпълняват. Мисля, че това е много важен аспект от бъдещата ни работа в областта на хуманитарната помощ. Също така смятам, че Европейският съюз е, трябва да играе водеща роля тук, защото хуманитарната помощ е аполитична, нейната цел е да защитава човешки живот и да създаде възможности е, на хора, преживели конфликти, е, да продължат живота си по по-добър начин. Очаквам да чуя вашите становища. Благодаря. Давам думата на госпожа Каби Симен, която е, е представител е, на групата на Европейската обединена левица. Е, искам да споделя с вас едно наше очакване. Ние се надяваме, че вашата работа ще бъде пряко свързана с последователна политика за развитие и че ще включи въпроси, които до сега не бяха включени в правомощията на е, този комисар, който вие евентуално ще станете, а именно е, какво ще направите за предотвратяване на евентуални а, економически катастрофи. Изобщо каква спешна а, помощ ще отпуска Европейския съюз, за да може страни, които са пострадали от бедствия, както и от други неочаквани събития, да получат някаква помощ и които обаче не са отговаряли на критериите от други международни инстанции. Ние е, се надяваме обществената администрация да улесни достъпа до вода. Е, е, освен това, се надяваме критериите, които бяха разработени до сега за страните от АККБ да се отнасят и за останалите и за други райони на света. Е, е, е, благодаря, госпожо председател, госпожо кандидат комисар. В писмените отговори, които вие сте дали на Европейския парламент, мисля, че сте предотвратила отговор на един въпрос – е, всъщност е, е, би трябвало да очаквате, че ще ви бъде зададен въпрос на това изслушване. Въпросът е следния. Как преценявате реакцията на Европейския съюз след трагедията в Хаити? дни наред, дори седмици наред, Европейския съюз се оказа черната дупка на света. Е, ние е, представихме отрицателна картина за самите себе си. Помощта беше масивна, но не беше координирана. Е, страните, правителствата похарчиха много пари, но в край на кращата не се постигна очаквания резултат. И за това си задавам въпроса, а също така задавам въпроса и на вас, каква е целта да спускаме от небето помощи без никаква предварителна координация. Мисля, че трябва да си кажем, е, че е, в подобни случаи най-слабите и най-уязвимите не са могли да се доберат до подобна помощ. Така че искам да ви попитам, какво е необходимо? Необходимо ли е да има по-голяма прозрачност? Е, първо, е, за е, себестойността на работата които, на хората, които работят на място. Мисля, че неправителствените организации, които работят в Хаити, е, се занимаваха много повече с рекламата, която им се прави по телевизията по света. И накрая искам да ви попитам каква е ролята на военната интервенция. Сега давам думата на кандидат комисаря за нейното встъпително изказване, което ще трябва 10 минути. Мадам президент. Госпожо председател, госпожо постоянен докладчик, дами и господа, дами и господа депутати, за мен е чест и привилегия да бъда тук днес пред вас в качеството си на кандидат комисар за новия портфел за международно сътрудничество, хуманитарни помощ и реагиране при криза. Това е голяма отговорност, защото за нуждаещите се в света това е най-важният портфел на комисията. Ние в Съюза признаваме, че има едно зловещ, един зловещ факт. Все повече и повече е, природните бедствия нарастват в брой. Това е и начин хуманитарната помощ и гражданската защита да се интегрират, защото те работят ръка за ръка. И разбрах, че повече от 90% от нашите съграждани искат Европа да бъде да има по-голяма готовност за реагиране по света при бедствия. И както някои изказващи е, го подчертаха тази сутрин, в момента ние сме е, изправени пред една криза, която коста 150 хиляди живота в е, Хаити. Думите не могат да изразят скръпта на тези, които са засегнати. Дори преди земетресението Хаити се опитваше да превъзмогне последиците от структурни проблеми и урагани от 2008 година. Обаче трудно постигнатия напредък изчезна. Хаити ще трябва да почне от нула, но Хаити няма да бъде сам, самата страната няма да бъде сама. Е, аз ще се опитам да направя всичко възможно, защото ние, европейците, да можем да дадем на Хаити най-доброто, което можем да им предоставяме. Аз е, наистина съм е, много впечатлена от работата, която беше свършена на място. Нашите служби е, действаха много бързо и в е, един, един ден след е, земетресението комисията отпусна 3 милиона евро за хората, които работят на място. На втория ден хуманитарните работници и гражданската защита осигуряваше достъп до питейна вода на стотици хиляди хайтянци. Всичко това бе координирано от нашия Център за мониторинг и информация на гражданската защита. И понеже е, структурите в Хаити просто се разпаднаха, ОНЕ пое е, ръководната роля. Ние в Европа показахме, че сме е, щедри, показахме своята щедрост, като заложихме 500 милиона евро за е, спешна помощ и дългосрочно е, възстановяване. Също така е впечатляваща броя на частните донори, които предоставяха, предоставиха средства за Хаити. Е, две са, е, два са приоритетите за Хаити. Първо трябва да продължиме да действаме решително и да предоставяме е, покрив, убежище, храна и медицински услуги на хората. След това ще, ще трябва да възстановим страната. Разбира се, обаче, знаеме, че до голяма степен успеха зависи от самото хаитянско правителство, което трябва да застане начало на възстановяването. За това мобилизираме над 100 милиона евро за нехуманитарна помощ, за да се подпомогне правителството да възстанови структурите си и да започне да функционира. Следващата седмица комисията ще участва в международна мисия в Хаити за оценка на необходимостта и, и на необходимите на това, което трябва да се направи, за да можем да действаме нататъка. След Хаити обаче ще трябва да направим един анализ и да решим как, как можем да превърнем Европа в по-бързо действаща, по-единна, по-видима, когато трябва да се реагира след криза. Радвам се, че е, е, въпросът свързан с капацитета за реагиране при кризи на Европейския съюз ще бъде на дневния ред на неформалния съвет е, следващата седмица. Аз ще, разбира се, ще черпа е, е, опит от предложенията залегнали в е, доклада Барние и в други документи, за да има едно, едно по-структуриран подход, един по-координиран подход. И бих искала е, да обсъждам тези проблеми и с вашата комисия, колкото може по-скоро. Ние всички Знаем, че има много места, които приличат е, на Хайти, е, Много места, където е, е имало наводнения или конфликти и където жените и децата са жертва на огромна бедност. Независимо къде е конфликта, дали, дали това е наводнение или конфликт в Судан, все едно хора страдат. 42 милиона хора е, в момента са разселени и търсят е, убежище в други страни или в други места. И тези цифри само ще се увеличават, защото настъпват промени в климата, е, защото е, държавите са нестабилни, защото настъпва бързо урбанизиране. Ако е, бъда одобрена, аз ще бъда рупора на онези, които се нуждаят най-много от това в света. Аз ще се опитам да е, изградим и постигнем приоритетите, около които, си, около които се обединихме е, в рамките на Европейския консенсус за хуманитарната, за хуманитарната помощ. Става дума за, едно, е, за една по-добра координация вътре в Европейския съюз, е, е, както и между е, хуманитарните и военните звена. Аз ще бъда защитник на международното хуманитарно право и ще е, надигна глас, когато хуманитарни работници биват убивани, когато затворници биват насилвани, когато сексуалното насилие се използва като оръжие. ще правя всичко е, което мога за да е, укрепа инструмента за гражданско брана, с е, който разполагаме. Е, ще осъществя разпоредбите на Лисабонския договор за създаване на Европейски хуманитарен доброволчески корпус, който ще предоставя експертиза за хуманитарната работа. И е, на последно, е, последно, но, но не последно по значение, ще работя в тясно сътрудничество с е, моите колеги за координиране на нашите сили след хити. В момента живееме в време, когато нуждите са все по-големи, растящи, докато средствата са все по-малко и по-малко. И е, това е един, е, едно двойствено предизвикателство. Допълнителни растящи нужди, а и свиващи се бюджети. В такъв момент координирането е от особено е, значение в комисията между държавите членки и с другите партньори. Ще работя в тясно сътрудничество в комисията с баронеса Аштан и господин Пебелкс да постигнем общите цели. Ще работя също така и с комисарите, които отговарят за вътрешните работи, околната среда и климата. Знаете ли, дами и господа, в, по, в професионалната си кариера научих едно нещо, едно простичко нещо. Е, човек е, не може да постигне успех сам, но когато работиме заедно, можем да постигнем нещо. Това беше моето кредо и дойдох тук пред вас е, да ви кажа това и, ще, и за бъдеще ще, ще идвам сред вас да почерпа от вашия опит. Очаквам вашите въпроси. Благодаря ви. Благодаря ви. Е, сега е, започва първо е, част от въпросите, е, които се изразяват в е, улавен на е, погледа на председателя. Това е необходимото координиране между различните комисари, различните комисари, които отговарят за хуманитарната помощ или за развитие и изобщо всичко свързано с нашата външна работа. Връзката между хуманитарната помощ, възстановяването и развитието. 20 секунди за въпросите. Първо давам думата на господин Ексел. Е, благодаря ви, госпожо Георгиева една значителна част от народите в Западна Сахара живеят в изключително несигурни условия в лагери в Алжир. Ще направите ли нещо за хуманитарна помощ за това население? Госпожо комисар, кандидат комисар, имате думата. We have been uh, in, in the uh, commission in... Ние в комисията в Генерална дирекция хуманитарна помощ много внимаваме да не останат забравени кризи. Тук говорим за едно население, е, което е, продължително време е изложено на много сложни и тежки условия и не трябва да се забравя, че тези хора са там. Е, винаги трябва да имаме предвид техните потребности и да им оказваме помощ. Този, и за това, този проблем е един от важните проблеми за мен и действително много се радвам, че има специални ресурси, заделени за така наречените забрани, забравени кризи, нещо, което подкрепям и бих искала да продължи. Днес, Госпожа е, Гомес за 15 секунди. Е, госпожо Георгиева в Судан, който е първи получател на хуманитарна помощ, скоро Европейски съюз ще бъде свидетел, е, наблюдател на избори, когато ще се кандидатира настоящия президент. В Етиопия, където също се получава европейска хуманитарна помощ, Европейски съюз също ще изпрати наблюдатели, въпреки че неправителствените организации обявиха, че няма достатъчно свобода и че не са равнопоставени всички всички кандидати. Да, е, въпросът ми е, е как. Председателката прекъсва. Председателката прекъсва изказващия се, защото е стекло времето. Госпожо комисар, кандидат комисар, имате думата. в сърцето на хуманитарната помощ си остава неутралитета. Ние трябва да се грижим за хората, така че това, което трябва да направим е да сме сигурни, е, че тези, които страдат, не страдат, защото те са виновни. Напротив, те са невинни и за това трябва да им окажем помощ. Именно заради това ние разполагаме с много други инструменти за оказване на натиск върху правителствата. В случая с Судан, аз знам, че вие всички знаете, че няма никаква помощ за развитието с Судан. Е, има споразумение от Котону, е, което е от е, така благородни причини, но за съжаление някои от причините не бяха благородни. А освен това има много жертви на природни бедствия. А хуманитарната помощ трябва да не взима под внимание политическото измерение. Е, това, което е, трябва да направим, е, това е да дадем възможност хуманитарната помощ да не бъде грабната от тези, които държат властта. И ние трябва да работим с организации на място, а не винаги с правителствата. Съжалявам, но трябва да ви прекъсна, казва председателката. Сега госпожа Крете има думата. Mulțumesc foarte mult uh, și mai ales mulțumesc pentru uh, atenția deosebită pe care ați arătat. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за това, което споменахте за Хаити и вниманието, което обръщате на тази страна, доколкото разбирам, ще започнете вашата вашия мандат под натиск, натиска, който се е, продиктува от е, положението в тази страна. Там има нужда от хуманитарна помощ и възстановяване. Как виждате връзката между двете и как е, ще си сътрудничи с, с госпожа Аштан и комисара по развитие? Имате думата, госпожо комисар. Благодаря. Това е един много важен въпрос Вчера за пръв път се е, срещнах с е, комисара по развитието и ни обсъдихме точно този въпрос. Как е, бихме могли да работиме в интегрирано в сътрудничество за Хаити? Ние смятаме, че хуманитарната помощ ще трябва да бъде предоставена още известно време. Също времено обаче ще трябва да започнем да отпускаме средства и за възстановяване, дългосрочно възстановяване. Винаги, е, понякога в такива кризи се сблъскваме с дилемата бързо ли да реагираме или е, трябва да, да разглеждаме нещата в дългосрочен план. Е, знаеме, че е, структурите, държавните структури са практически разрушени, както и цялата страна. Така че струва ми се, че е, опита от цунамито трябва да бъде, е, да бъде в центъра на нашето внимание. Трябва да трябва бързо да отговаряте. Господин Арсенис, имате думата. Благодаря много. Промените в климата се създадох от развив... развитите страни, но най-много засяга, засяга развиващите се страни. Има много сериозни проблеми в развиващите се страни и а, там става дума и за природни бедствия и за бедност. Има инициативи в тази област. Познавате ли ги и ще ги подкрепите ли в рамките на ораторът е прекъснат от председателя? Благодаря за този въпрос. Да, много добре познавам тези инициативи. Всъщност, когато работех в Световната банка като директор в областта на околната среда, работех по обездесяването в Индия във връзка с промените в климата, защото аз силно вярвам, че ако има загуба на 20%, а, извинете, ако загубата на гори е 20% от а, причините за промените в климата, значи те трябва, е, горите са 20% от решението. Много добре знаем, че е, обезлесяването намалява производителността на селско-стопанската земя и много често това води само до проблеми за селското стопанство. Затова аз настоявам и ще продължа да настоявам да се работи по един природно устойчив начин и да се насърчава залесяването, усилията по допълнителното залесяване. Това ще бъде основна част е, от нашата програма е, за развитие. Надявам се, че спазих времето. И сега последния въпрос. Благодаря ви. Искам да разбера е, как вие като комисар ще се убедите, е, че има координирана и последователна политика за развитието. Аз имам предвид споразуменията за търговия и риболов. Трябва да имаме предвид все пак и развитието, когато е, сключваме такива споразумения. Още веднъж е, е, искам да ви кажа, че аз няма пряко да отговарям за тези въпроси, но аз с удоволствие установих, че господин комисар, е, господин Баросо иска да работим като колегиум, да работим като колективен орган на управление и заради това аз споменах, че трябва да се свърже бедността, бедността, която е причинена или от войни и конфликти или промени в климата с нашите усилия за развитие, е, които е, в някакъв е, смисъл трябва да улеснят решението на тези проблеми по света. Аз няма да отговарям пряко на тези въпроси, но в рамките на комисията като колективен орган на управление аз ще предоставя своя професионален опит, а също така и своята амбиция във връзка с правомощите, които ще имам, за да постигна тази цел. И сега пристъпваме е, към първия тур въпроси и отговори. Напомням ви, че въпросите са 45 секунди, отговорите е минута и 45 секунди. Господин Мичел има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо кандидат комисар. Много се радвам, че казахте, е, че искате гражданите на Европейския съюз да са горди, защото Европейския съюз е най-големия донор в областта на хуманитарната помощ. Е, гледаме към Хаити. Там се виждат американците и след това виждаме а, е, французите, а, е, ирландците, белгийците, а не се вижда видимо Европейския съюз. Искам да се виждат флаговете на програмите на Европейския съюз за да може действително гражданите на Европейския съюз да са горди и да виждат флага на Европейския съюз като съюз там. Какво ще направите, за да постигнете това? Позволете ми първо да кажа, че европейските граждани вече могат да се, говоря, да се гордеят от това, което се прави. 60% от помощта за развитие и 50% от хуманитарната помощ в света се предоставят Европейския съюз. Не само това, ние настояваме за, за конкретни ценности в областта на развитието, за да се постигне един по-добър свят за нашите деца. Когато разгледах доклада Бърние, видях, че там има много добри предложения за подобряване на координацията. И е, се обърнах към моите евентуални бъдещи колеги и попитах защо не се прилагат тези насоки. Те казаха, въпросът е, че различни страни разглеждат въпроса за повишената координация по различен начин. Също така има принцип, имаме принципа на субсидиарността, т.е. не трябва да се прави нещо на ниво общност, което може да бъде направено на национално ниво. Но все пак много добре знаем, че през следващите е, е, години, през следващите 100 години ще има много повече наводнения, отколкото през предходните. Именно заради това нашата задача е Европейският съюз да разполага с едни по-добре структурирани е, и по-добре организирани. Не бих искала да кажа по-централизирани, защото това е дума, която не се харесва, но по-добре организирани е, структури, е, за да може помощта бързо да достига до там, където е необходима. За да може всички ние, европейци, е, българи, за нас е лесно. Ние сме една малка страна, българите. Много сме горди от това, че вече сме европейци. Ето, виждате, и аз нося тук един тефтер с европейското знаме. Но важно е всички ние да работим така, че да убедим всички държави членки, че има смисъл от това. Да се разбере какво означава това да работим заедно в консенсус, когато става дума за действия в Хаити. Виждам, че изтече времето Допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Има предложения за бойни групи на Европейския съюз, възможно ли е да се работи а, с някаква, а, а, някакъв тип военна организация на Европейския съюз, за да може а, да е сигурно, а, че средствата действително достигат там, където трябва да достигнат? Именно във връзка с този въпрос е, много се радвам, е, че ще работя с баронеса Аштън и другите комисари, които работят в областта на външните отношения. Защото тук говорим за нещо, което надхвърля хуманитарната помощ. От гледна точка на хуманитарната помощ, ангажимента е, на военните сили винаги се разглежда като последна последна мярка, само когато няма никакъв друг начин, но когато става дума за бедствия, от мащаба на това в Хаити, по някой път е необходимо да се прибегне. Ораторът е прекъсната от председателя. Господин Берман. Е, госпожо кандидат е, комисар, не, неуместното разделяне на, портфели, на портфейлите ще направи трудно за Европа да говори с един единен глас. От една страна външната политика, господи, госпожа Аштън, развитието господин Пибълкс. Надявам се, че господин Баросо ще промени нещата, като е, включи всичките тези инструменти в едно портфолио, в един портфел и се определят стратегическите цели. Как виждате е, различното разделение и опозиция между колегите ви? В е, моя портфел е, аз виждам вътрешна логика. Първо, той дава глас на онези, които не могат да бъдат чути. Тоест хората, за които ще работиме. Второ, това е един логически портфейл, в който има хуманитарната помощ в сърцевината, допълнително реагирането при кризи и същевременно международната, международното сътрудничество. Не международното сътрудничество като такова, а е, международното сътрудничество в, в, дадени, е, в дадени области, е, в примерно може да се обърнем и към регионални организации, като АСЕАН, други организации в Африка и Азия, да се обърнем и към Арабската лига, за да разрешиме проблемите, свързани с е, юго источна Африка. Аз самата съм работила в организация, където е, решенията се взимат е, колективно в един колективен орган. Е, но аз мисля, че не, не, нещата не опират до отделните чекмеджета или отделните купета на, а, а по-скоро до интегрирането и начина по който всички работят заедно. Аз а, разговарях с госпожа Аштън и виждам, че тя е много отворена към едно сближаване, към една много последователна и интегрирана дейност. Е, вие казвате, че ще бъдете гласа е, на онези, които нямат, не, не са чути, не могат да бъдат чути. Това е мотото на едно радио, което аз, в което аз работих. Е, много редко се, обаче се отварят хуманитарни коридори. Какво е според вас е, правото и задължението на оказване на хуманитарна помощ в критични ситуации. Трябва ли Европа да се наложи, да иска да наложи своето? Какво е вашето виждане по въпроса? Това е един много труден въпрос, защото ако има военна намеса, е, това е като отваряне на котията на Пандора, която трудно може да се затвори. Е, казваме, е, че е, военната намеса трябва да бъде в последна сметка, ако няма никакъв друг начин. Но аз самата смятам, че би, би трябвало да обсъждаме нещата. Господа Аштън всъщност строи мостове към е, военна интервенция, към. Е, а пък аз съм човека, който ще бъда гласа на тези, които не могат да бъдат чути. Тоест, е, е да намериме някакво интегриране. Господин Гьоренц. На комисия Дезиние. Госпожо кандидат комисар, в вашите встъпителни думи вие приехте принципа, е, че трябва да има е, оперативна дейност и хуманитарна дейност от европейски мащаб. Е, искам да ви попитам, трябва ли да се създаде специална организация? Трябва ли да бъде специална организация, която да бъде на модулярен принцип, възоснова на вноските, които ще правят държавите членки? Какво ще направите, за да може помощта от страна на държавите членки членки, тази организация наистина да работи и за да може Европейския съюз в последствие в своята си цялост е, да упражни някаква дейност, е, както това би трябвало да стане в Хаити, например. Е, госпожа кандидат комисария има думата. Моето впечатление е, че механизма за координация, който в момента съществува е, чрез Център за събиране на информация и за мониторинг, е, върши чудесна работа предвид целта, за която е създаден. Това е лека координация е, при положение, че възникне някакво бедствие и е, тогава е, се създава някаква карта и тогава държавите членки започват да изпращат това, което имат, а не това каквато е нуждата. Сега, ако трябва да се тръгне към по-структуриран подход, тогава трябва самите държави членки да работят заедно. Това, от което съм научила и опита показва, че някои държави членки са твърди поддържници, други изпитват някакви резерви, докато останалите просто чакат. И мисля, че сега, след случилото се в Хаити, дискусията ще започне да се води по-интензивно. Лично аз се чувствам отговорна. Отговорна се за това въпроса да се обсъди отново и съответно да се види какви са нашите отговорности, кое е за, кое е против е, и е, дискусията да мине на по-високо ниво. Аз е, се спрях на миналото. Например, какво се случи през 2003 е, година. Не можем да гледаме какво е станало 2003 година, сега сме 2010 година. Е, може би има някаква причина, но преди да е, разбера каква е причината, може би било твърде така самонадеяно от моя страна да се изказвам. Следващия въпрос, господин Геренц. Благодаря ви това е следващ въпрос. Е, вие ще се вдъхновявате ли от подхода, който вече е доказал в областта на общата външна политика и обща отбрана, а именно е, каталог е, от капацитета, с който разполагаме, за да се намесим при дадена ситуация. Тоест, държавите членки предварително съобщават какъв ще бъде техния принос, съобразно каталог, който е предварително изготвен. Госпожа кандидат комисаря, да, аз мисля, че това е, е много подходящ подход, много целесообразен подход. Мисля, че е, е, колкото повече работим с карта на наличния потенциал и особено е, когато сме в някаква степен подготвени, толкова по-добре ще действаме. Въпросът е, че е, всеки се съобразява с това какво той лично се нуждае и какво би искал да получи. Госпожа Сагентини има думата. Thank you, Chair. Mr. Jeva, you said... Благодаря, госпожо председател. Вие казахте, че става дума не за това какви кашони сме приготвили, и за това как координираме тяхното разпределение и какво искаме да постигнем. Вие отговаряте и за международното сътрудничество. Говорихме за хуманитарната помощ, но какво, в какъв смисъл са вашите отговорности в областта на международното сътрудничество? Там включва ли се помощ при извънредни ситуации, помощ за възстановяване. Бих искала да знам съвсем ясно кой точно за какво отговаря в комисията и точно какви въпроси мога да ви задавам. Моят, комисар, е, моят подход тук е следният. Обсъдих го и с е, баронеса Аштен и е, е, тя сметна, че той е съвсем е, логичен. Моята роля в областта на международното сътрудничество, така както аз я виждам, е свързана основно с хуманитарната помощ и с реагирането при бедствия. Защото именно това е сърцевината на моя ресор. Нека да ви дам един действителен пример. Когато се сблъскахме с трудности и с предоставянето на хуманитарна помощ в Бирма, и тогава е, се започна да се говори и за евентуални военни действия. Се направи следното. Проведе се диалог с АСЕАН и АСЕАН помогна на хуманитарните работници да достигнат до жертвите. Именно този тип работа имам предвид. това да се организира един по, проактивен подход към международното сътрудничество, така че да изграждаме партньорство, да можем да си полагаме и помагаме то най-вече в областта на реагирането при кризи. Защото аз съвсем не се съмнявам, че за в бъдеще ще ни е необходимо да е, сме по-способни да действаме в областта на бедствията. Как да работим активно за подготовка? Един пример. В Хаити Виждам, че времето ми изтича, но когато... Извинете, не в Хаити. Когато имаше... А, е, а, е, когато удари цунамито, ако имаше система за ранно предупреждение, щяха да бъдат спасени много животи. Именно това е активното сътрудничество, в което мога да насоча своите усилия. Имате ли допълнителен въпрос, госпожо с Аргентини? Не бих искала, тъй като и аз, и госпожа кандидат комисаря надхвърлихме времето си. Давам думата на госпожа Ема Макларкин от групата на Европа на консерваторите и реформаторите. Говоря за, искам да говоря за неправителствените организации и най-вече за това а, а, дали е възможно да се работи по един доброволен начин, а, с доброволно лицензиране, така че неправителствените организации, които имат готовност и желание да работят като партньорки, да изявят своето желание и да получат одобрение. Как, одобрение какво, какъв е вашият подход? към а, а, организацията партньорки. Именно в тази област на, а, хуманитарната, обла... на хуманитарната помощ 100% от работата се върши с партньорски организации. Тук говорим за много партньори, организации партньори, които са проверени и са одобрени като партньори на Европейската комисия за предоставена хуманитарна помощ. Бе повдигнат по-рано и въпроса за отчетността. Комисията е разработила една много сериозна система на периодични прегледи и на аудитиране на една трета от всички организации партньорки и на техните проекти. Така че можем да сме твърдо уверени, че резултатите е, че се е, работи добре и неправителствените организации, които не работят ефективно. Независимо от това дали става дума за ефективно предоставена помощ на място или за е, добра организация на счетоводството, се отхвърлят. Не можем да си позволим да а, хвърляме на вятъра парите на дъкон, да накоплатеца, особено когато а, средствата се затягат. Именно заради това а, това е много важен въпрос. Ето, например, в неделя работих два часа с хората от Генерална дирекция хуманитарна помощ, които се занимават именно с проверката на счетоводните отчети. Така че благодаря ви, че зададохте този въпрос. Госпожа Макларкин, имате ли допълнителен въпрос? Да, имам. Вие ще играете много важна, престижна роля, като... Вие играете важна роля като заместник-председател на Световната банка. Предполагам, че едва ли сте очаквала да сте е, на това място, на което сте днес. И така, защо искате да бъдете комисар? Госпожо комисар, имате думата. Тук ще кажа две неща. Първо, сблъскахме се с едни доста необичайни обстоятелства. Хората в България не бяха много доволни. Моето семейство живее в България, дъщеря ми живее там. И когато получих обаждането, почувствах, че това е мой дълг. Но също така, тук има въпроси на късмет. Има четири области е, в работата на комисията, с които аз винаги съм била ангажирана. И много се радвам, че ми се падна възможност да работя в областта на хуманитарната помощ. Надявам се, че ще мога да променя нещата за добро, ако ме одобрите. Зимер де Гюе, Зимер от Обединената левица. Благодаря ви. Госпожа Георгиева, имате опит от Световната банка. Това е един много важен, значим опит. Е, Световната банка помага за развитието на бедните страни, но развитието е свързано с възстановяване. Така че моя въпрос е следния. Е, какви ще бъдат вашите приоритети е, помощта за изхранване или възстановяване на страната. Е, вие ще работите по съвест, ще преценявате сами нуждите или е, ще се оставите е, да ви влияят някои предприятия, които имат не винаги много положително влияние в тази област. Нека да кажа, че връзката между помощта, възстановяването и реконструкцията и развитието не е механична връзка. Това са взаимосвързани неща. Нека да ви дам примера с Судан. Колко добре щеше да бъде, ако можеше да се инвестира в развитието в Судан или в Зимбабве, например. но това са изключенията. А правилото е, че обикновенно трябва да имаме а, схолстичен подход, т.е. възстановяване и развитие. А, не разбрах съвсем края на вашия въпрос. А, вие, може би, ме питахте по как, дали виждам как, как, каква е ролята на предприятията в, в моя портофел и какво е тяхното влияние. Що се отнася до подпомагането и предоставянето на храни, тук не виждам за какво няма роля, но а, при развитието, примерно, частния сектор а, може да помогнат. Но в банката, ние искаме първо критериите да бъдат спазвани, защита на човешките права, спазването на критериите и спазването на високи критерии. Имам допълнителен въпрос. Говоря за предприятията, които в рамките на възстановяването играят някаква роля, но които се възползват от кредитите, които се отпускат от Европейския съюз. Но става дума и за транснационалните предприятия, които имат седалища в тези страни и които чрез своите дейности са довели до някаква криза, чрез унищожаване на запаси и така нататък. Ще поискате ли от тях да поемат своите отговорности? Е, наистина, тази част от е, вашия въпрос е, спада по-скоро към портофейла на комисаря по развитието, защото там в тази, този сектор ще се правят инвестициите, но считам, че ние трябва да поставяме високи критерии, високи стандарти и да искаме онези, които работят в развиващите се страни, да спазват тези критерии, за да може да има наистина развитие и насърчаване на целите и ценностите. Кандидата комисарио, mostra Госпожо кандидат комисар, Виждам, че вие се доверявате на проверките, които се извършват от Европейския съюз върху огромните средства, които се отпускат пускат е, в тази огромна област. Докато моето мнение за тези проверки е точно обратното. Искам да попитам, искате ли да проверите проверяващите? И изобщо смятате ли да осъществите някакъв контрол и върху получателите на тези помощи? Имам предвид страните получатели, защото е, е, някои е, ръководни лица от е, Африка, например, изпращат е, коренно различни послания от вашето. И вторият ми въпрос беше за военната дейност, но въпросът е политически. Да, всъщност е, има два въпроса в един – да, аз се придържам към високите стандарти на финансова отчетност и е, второ за ролята на военната намеса. Е, по първи въпрос, аз твърдо вярвам в прозрачността е, в четоводните отчети. В своя професионален опит ми се наложи да работя по околната среда и близък човек до мен се разболя от отравяне на водата. Така че за мен е ясно, няма прозрачност прозрачност, хората умират. И е, заради това ще направя всичко, за да се убедя, че действително е, счетоводната отчетност е прозрачна. Така че е, трябва непременно това да се включи като изискване. Независимо от това обаче, имам усещането, че хуманитарната помощ не трябва да се отпуска през правителствени коридори, а по-скоро чрез неправителствени организации или чрез Червения кръст. Това вече е гаранция и за отчетност, и за високото качество на хуманитарната помощ и съответно, че средствата ще бъдат използвани разумно. По вторият ви въпрос, е, общността, която отпуска хуманитарни помощи по света е убедена, е, че е, военната намеса трябва да бъде последното средство, до което трябва да прибягваме. Трябва първо да се проведе консултации, трябва да седнем около масата и да помислим трябва ли наистина да се прибегне до военна намеса. Мисля, че трябва да науча нещо повече специално по този въпрос, но от това, което съм научила до сега, съм стигнала до убеждението, е, че въпросът е сложен, който... Председател. Госпожа председателката пита дали има следващ въпрос. Да, веднага ще дам възможност на госпожа кандидат комисария да продължи мисълта си. Това е нещо много важно. Е, мисля, че това е фундаментален въпрос. Е, това не е тема, която можем да решим като технократи. Е, веднага се личи, че вие идвате от Световната банка, така че това е въпрос на доктрина в областта на помощта. Вие Искате ли да питате и Европейския парламент, за да има истинска европейска доктрина в областта на хуманитарната помощ? Искам само да довърша отговора си по военните. Мисля, че е много важно е, общността, която отпуска хуманитарна помощ в целия свят, трябва да обсъди въпроса с е, министрите на отбраната, е, с министрите на външните работи. Сега какъв да бъде формата, ще се върна обратно към вас, след като науча нещо повече, но трябва първо да науча нещо повече. И е, баронеса Катрин Аштън е мост, тя е мост към министрите на отбраната и към министрите на външните работи. Да, имам ли време? Имам ли време? Да, значи продължавам. А, а всъщност а, е, е, независим депутат Франк Ван Хекен. Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар. Карл де Гюхта ти... Знаете, че госпожин Карл де Грюхт е персона нон грата в Конго предвид, че в, в тази страна бяха наляти стотици милиони, а те бяха разхитени. Тези, тези средства бяха дадени за възстановяване на правовата държава, защита на човешките права. Това обаче е провал. Вие е, считате ли, е, че господин Дехюхте е прав и как смятате да работите с конгуанското правителство? Uh, I think that... Мисля, че когато се стигне до липса на комуникация, до прекъсване на комуникацията, наистина а, това е последното средство, но понякога се случва. Струва ми се, че трябва колкото може повече и колкото по е повече възможно да имаме една широка пътека за диалог. Понякога и в Световната банка смятахме, че сме направили една крачка в повече и че трябваше да спреме на предишната е, крачка. Така че аз първо при всички случаи ще се опитам да бъда добре информирана, ще се обръщам към вас, защото е, ви имате е, хора с различни виждания, които имат една единствена цел европейската помощ да бъде по-ефективна, така че аз ще идвам, ще се срещам с вас, защото това ще бъдат трудни моменти за взимане на решение и аз ще разчитам на вашата мъдрост. Но ако наистина сме изчерпали всички начини за, за дебат, то тогава ще трябва просто да поставиме край, за съжаление господин Ван Еке. Благодаря, госпожо. Но не смятате ли, че трябва да има принципна позиция? Не говоря за спешната помощ. Е, за помощ, която се оказва на Конго и на други страни от Африка. Е, тези помощи не трябва ли да бъдат тясно свързани с клаузата за защита на правата, правата на човека и възстановяване на правовата държава? Защото ако не представим, ако нещата не станат е, факт, всичко си остава на хартия само. Трябва да трябва да бъдем много внимателни, защото в моя ресор, ако аз бъда одобрена, е, в моя ресор трябва да бъдем неутрални и помощта трябва да стига до хората, които имат нужда от нея. Разбира се, човешките права са от основно значение, това е без съмнение. Но ние трябва да знаем каква е нашата цел – е, но извън моя портфел за целия Европейски съюз, да, трябва да имаме много ясни принципи. И аз е, е съм самата съм много горда, че ние е, стъпваме на европейски ценности. Excusez-moi, pas la micro. Donc... Е, извинете от е, Комисията по околна среда, която участва в, нашата, в нашето обсъждане, господин Теодорос Махакис. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, природните бедствия в последно време се увеличават. Знаем, че има промени в климата. В Европа има основно е, пожари в горите, е, и наводнения. В Южна Европа говорим за унищожение на стотици хиляди хектари всяка година. В много случаи способностите за реагиране са съвсем я, очевидно неадекватни. Миналото лято Европейският парламент настоя да се укрепи капацитета на Европейската област общност в областта на гражданската защита. Ще работите ли по този въпрос и как по-точно? Госпожо комисар, имате две минути за отговор. Що се отнася до а, гражданската отбрана, тя се ме прехвърли от а, на Генерална дирекция околна среда към Генерална дирекция хуманитарна помощ и реагиране при кризи. И за следващия планов период. Може би не използвам подходящия е, термин тук. При всички положения за следващия период, когато се дефинират приоритетите на... Ще се а, е, уточнят а, е, а, и рамките на гражданската защита. А, но, мисля, че а, това е добър момент а, а, а, да се подготвим. Нека да ви кажа, да ви разкажа нещо от личния си опит. Когато работех в Русия като директор на Световната банка там, работихме по един проект за модернизиране на хидрометеорологичните служби там. Тогава Русия беше в доста тежко финансово положение и руснаците трябваше да вземат заем от Световната банка, за да финансират тези метеорологични услуги и на тях това им се струваше напълно излично. излично. Тогава направихме един анализ и е, тогава анализът беше в, в, в долари, така че ще ви е, е, говоря в долари. Оказа, че за всеки долар изхарчен за метеорологични услуги, се спестяват 16 долара от действия по превенция. Така че много е важна превенцията, много е важна подготовката на терена и всичко това се връща и финансово. Всичко това е добре за европейския данакоплатец. Така че след като направим пълна оценка на ситуацията, като трябва да работим, разбира се, и с комисаря, който се занимава с вътрешните работи. С, удоволствие бих се върнал при вас в тази комисия в парламента, за да отговоря на този толкова важен въпрос. Сега пристъпваме... А, извинете. Извинете, имате следващ въпрос. You said review, there was... Казахте преглед. Имаше един пилотен проект миналото лято. Е, е, имаше е, специални европейски въздухоплавателни средства за борба с пожарите. И те работеха много добре. А, ще продължат ли усилията в тази насока или това лято нещата ще са съвсем нови? Да, научих за този проект и а, веднага си помислих, че е много интересен. Все още не е съвсем ясно дали ще можем да е, го продължим. Е, честно казано, на този етап не съм наясно с е, финансовата страна, защото проектът на практика приключва през 2010 година. Но много се надявам, че ще има начин да го продължим, защото, както изглежда, резултатите поне от предварителната оценка са много добри и тук ще спра, за да приключа поне веднъж в предвиденото ми време, госпожо председател. И така даваме думата на е, изказващите се от втория тур е, по въпросите и отговорите. Господин Касмарек има думата. Благодаря ви, госпожо. В вашето встъпително слово говорихте за европейско единодушие по хуманитарната помощ. През 2008 година беше създаден план за действие възоснова именно на този консенсус. Вие виждате ли някакви приоритети в този план за действие? когато е, започнах разговор с Генералната дирекция по екологията в Европейската. Е, е, започнахме, видях, че всъщност има 29 предвидени действия. И с Надявам се, че трябва да преминем на следващ етап, е, като е, примерно трябва да се подобри координацията. Е, това няма нищо изненадващо предвид дискусията, която се води днес. И второ, взаимодействието между военните и гражданската защита и изобщо гражданското население. Ще се Естествено, че ако бъда одобрена като комисар, е, се надявам е, да разбера много по-задълбочено въпроса и тогава отново да се върна към вас е, и да ви дада по-подробен отговор. Да, но всъщност е, този план ще се преразглежда тази година, е, така че се надявам да имаме възможността да го обсъдим. Да, точно така, напълно сте прав. Е, да, надявам се, че ще имам време да се подготвя, когато се върна отново пред парламента. Господин Патристе Орилия има думата. Мадам. Госпожо, в писмените си отговори твърдите, че катастрофата в Хаити трябва да бъде възможно за Европейския съюз да подобри възможността си да реагира е, пред природните бедствия. Трябва обаче да кажем, че отделните отговори на отделните реакции на отделните държави не са е, съвкупни на една цяла европейска реакция. Просто има недостатъчно координиране на терена. Така че вие е, като отговорник в тази област ще направите ли нещо, за да може реагирането да бъде по-ефтино и по-ефективно? С инструмента за хуманитарна помощ се използва ефективно. Но тук трябва да споменем следното – през последните от послед... 9 от последните 10 години средствата бяха недостатъчни. И а, когато има нужда от допълнителни средства, няма такива. Така че Аз същевременно съм изумена от това, че други инструменти също бяха мобилизирани, за да се помогне в прибедствие. Примерно, по силата на Котону, фонда за, раз, за развитие пред, предостава 150 е, милиона евро за помощ и 37 от тях вече са били използвани. Така че, когато е, е необходимо, се мобилизират е, ресурси, разбира се, и, държ, и държавите членки се притичат на помощ, когато е необходимо. Аз читам че трябва обаче да, да подхождаме много по-творчески при мобилизирането на, е, реф, на ресурси и на сили, защото в крайна сметка риска е цикличен. Е, нека да ви дам един пример от работата си в банката. Е, става дума за застраховането за, е, при бедствия за е, бедните страни, за които плаща плати канадското правителство и веднага след земетресението хаитянското правителство успя да получи 8 милиона. Просто защото използвахме ефективно тези средства. Така че можем да реагираме по-ефективно. Може би нямаме време за допълнителен въпрос. For... Сега давам думата на господин Иво Баргал. Госпожо Георгиева, нека първо да ви поздравя за увереността и компетентността, която излъчвате днес. Много се радвам, че в встъпителните си встъпителните си думи е, споменахте и бедствията, предизвикани от хора. Някои от тези бедствия е, се причиняват и от нападени на армии на съседни страни. Е, такъв е случая с Йемен. Е, смя... Е, в такива е, случаи именно населението е най-лошо засегнато. Е, тук е необходима и стабилизация, и хуманитарна помощ. Ще имате ли смелост да се изправите срещу такива ситуации? Нека да се върна на принципите на хуманитарната помощ. Там се изисква неутралност, безпристрастност и независимост за хуманитарните работници. Така че в тази област правителствата много често изобщо не участват. По някой път участват, но в повечето случаи те не са сред един от нашите канали е, за намеса. Много често говорим за страни, където държавното управление е сравнително крехко. Не мисля, че ще бъде част от моите отговорности да се занимавам с това. Но, както казах в своите встъпителни думи, ако става дума да се даде глас на засегнатите от несправедливости граждани, жени, деца. А, аз бих говорила от тях на име. Бих е, привлякла вниманието на всички за това, че се случва нещо недопустимо. Извинявам се, ако съм пропуснала част от е, въпроса ви, защото имаше шум в слушалките и не съм сигурна, че съм чула всичко достатъчно добре. Ако е, има нещо, което съм пропуснал, го задайте в допълнителни въпроси. мисля, че отговорихте съвсем добре на моя въпрос. Призовавам ви да използвате вирокът, вис, високата а, морална позиция, която ви се дава а, и да използвате максимално своите правомощия в а, този тип случай. Госпожо комисар? Благодаря ви много. Оценявам високо вашето доверие. Dag, eh, mevrouw de kandidaat-commissaris. Ik neem aan dat... Госпожо кандидат-комисар, Предполагам, че сте запозната с положението в ивицата Газа. Хуманитарната ситуация там е катастрофална. Е, в международен доклад е, е отразено, че половин милион хора живеят при изключително тежки условия. Е, какви действия предвиждате вие и колегите ви, за да може Израел да даде достъп на хуманитарната помощ и до коридорите за превозване на тази хуманитарна помощ, за да не бъде ивицата газа вече затвор на открито? отговор. Да, високо оценявам това, което вие казахте, какво ще направите съвместно с колегите си, защото това са 26 колеги. Подходът трябва да бъде колективен, подходът трябва да бъде колективен европейски подход. Каква е моята позиция? нашите хуманитарни работници е, са изключително обезпокоени от изключително ограничения достъп. Е, те са извършили от 20 до 25% от това, което са могли да направят между 2000 и 2006 година. Така че въпросът е да защитаваме, да защитаваме и да защитаваме достъпа. Как може да стане това? Първо, като се привлече вниманието, както и вие казахте. Но също така е необходимо ние постоянно е, да се опитаме да се справим с причините, поради които няма достъп и да се търси съответно някакво решение. Например, аз разбрах, че една от посочените причини е, че евентуално е, някои стоки са с военно предназначение. Добре, какво трябва да направим и мисля, че го правим, нека тогава да получим някакъв е, отрицателен списък. Това са стоките, които не могат да бъдат вкарвани в Израел. Мисля, че е, е, трябва да има и положителен списък с а, стоките, които могат да бъдат допуснати до ивицата газа. Така че е, мисля, че Европейски съюз трябва да действа като един, трябва да действа като един, да вземе позиция и да говори на един глас. И освен това, е, хуманитарната помощ ще да получи възможно най-голяма подкрепа от наша страна. И освен, и освен това е, да Имате ли, имате ли следващ въпрос? искам да задълбоча въпроса си. С Израел имаме цяла поредица от споразумения за сътрудничество, за да има привилегирован достъп на Израел до Европейския съюз. Не трябва ли да се възползваме от тези преговори с Израел, за да накараме Израел да вземе по-благоприятни решения? Именно е, за това аз е, подчертах е, тази част е, от е, вашия въпрос. Ние трябва да е, използваме е, споразуменията с Израел, но в момента аз е, не мога да кажа какво точно трябва да се направи, но ще отнеса вашия въпрос до колегиума на комисията. Мисля, че всички разбирате, че кризата е сериозна и че трябва да се направи нещо. Сега господин Дева има думата. Благодаря, госпожо комисар. Е, е, госпожо, председател. Е, госпожо кандидат комисар, вие казахте, че сте готова да бъдете гласа на онези, които не се чуват. Различни комисари се занимават с различни области. Госпожа Аштън ще се занимава с интересите на Европейския съюз, други ще се занимава с търговията. А вие ще говорите за хората, които нямат глас вие ще трябва да се борите против интересите на Европейския съюз в, в някои случаи. Готова ли сте да го направите? Да, сър. Напълно съм готова. Um, I mean, I, I am. Uh... Have a follow-up question, Mr. Deva? <laughs> Not after that answer, no. But I hope the other commissioners... Много се е, е, е, е че ще получа именно този отговор. Надявам се, че и другите комисари ще го чуят. Euh, След е, земетресението в Хаити, европейската помощ беше масивно и бързо предоставена под егидата на центъра. Вие казвате във вашия отговор, че трябва да се опитаме да извадим полки, за да бъдем по-ефективни в бъдеще. Какви мерки смятате да приложите, за е, да, да бъдем по-последователни, по, е, по, по последователни по интегрирани и каква ще бъде връзката между е, хуманитарната помощ и помощта за прехранването и създаването на една, един корпус за гражданска защита ще бъде ли чрез вашите приоритети и как ще се организира този корпус? Благодаря ви за тези въпроси. самото създаване на Портофел за хуманитарна помощ и реагиране на кризите е, е крачка в правилната посока. Доколкото разбирам, има две групи в съвета. Едната се занимава с хуманитарната помощ, другата с помощта за изхранването и е, гражданската защита. Така че трябва да се използват тези два инструмента и да видим дали е необходим допълнителен е, синхрон. И е, мисля, че полките от хаитим ще могат да се обобщат просто. След е, цунамито, да се върнем на там, се направи един много сериозен и обективен анализ на полките от е, цунамито. Е, и е, някои от тези полуки ди, директно се приложиха в Хаити. И то до, до, една, до голяма степен. Разбира се, не всички. А, ще видим какви ще бъдат полуките от Хаити. Аз самата вярвам в едно обективно, откровенно оценяване на нещата, какво направихме както трябва, какво можехме да направим по-добре и и е това да се превърне в една платформа за по-добра работа с държавите членки и с тази е, комисия. Допълнителен въпрос? Сега, заместник председателя на е, Комисията по външните работи, господин Йоан Пасков една минута. Well, I have a problem because I had two... Ами, тук се сблъскам с един е, проблем. Бях подготвил два въпроса за вас, обаче те вече са зададени и вие им отговорихте отлично и сега трябва да импровизирам. Но да кажем, че имате една криза в е, е една област, която, в която има сериозни политически напрежения. Как е, от една страна е, правите така, че да се реагира бързо, и е, от друга страна вземате предвид дългосрочните е, политически цели в тази област. За хуманитарната помощ най-важният фактор е скоростта. Трябва да се мобилизира тази помощ бързо, да се достави бързо и е, да достигне е, до нуждаещите се. Това е основната цел. Разбира се, ако условията са такива, а такива неща се случват, за съжаление, твърде често, ако условията са такива, че е, няма как е, веднага след хуманитарната помощ да последват усилия по, въз, усилия по възстановяване и развитие, тогава се сблъскваме с проблем, защото е, това означава, че има много дълъг период, през който хората ще зависят от хуманитарна помощ. Тяхната способност да а, изкарват хляба си, ще бъде сериозно нарушена тяхната способност отново да започнат да а, а, живеят продуктивно, ще бъде нарушена. И колко по-дълъг е този период, толкова по-трудно е да се премине а, към възстановяване и развитие. Именно а, а, за това трябва внимателно да оценяваме политическата ситуация и да вземе предвид кога тя е подходяща. Защото ако вдигнем летвата твърде високо, може да се окаже, че а, нанасяме повече щети, отколкото успяваме да помогнем. Но това са много сложни въпроси. Тук става въпрос не само за политически напрежения, но и за много силни емоции. И най-важното е да се работи по един възможно най-отворен и прозрачен начин, за да се а, е, направи оценката възможно най-обективно. Имате ли допълнителен въпрос? Не, благодаря. Е, Добре. Ние е, бяхме предвидили време за следващи въпроси, при които политическите групи писменно ще ме уведомят е, за това, кои членове на тези групи искат е, допълнителна информация и допълнителен отговор от кандидат комисаря. Е, получих следните писмени молби. Последните въпроси. Какви полуки извличате от реакцията на Европейския съюз на земетресението в Хаити и как мислите, че те могат да повлияят на работата ви като ръководител на хуманитарната помощ? Разполагате разполагате с минути 40 и 45 секунди, за да отговорите. И, и, ясно е, че кризата тече и трябва да изчакаме, за да направим някакви съществени изводи, но всъщност първият извод е, че е, хората, на които можем е, да се доверим, те работят на място и това са хора, които са се получили от работата е, срещу цунамите. Те е трябвало е, да бъдат е, е, дислоцирани на три места. Това е първото и се надяваме това да стане и в Хаити. На второ място е, съобщеното по дейността на Европейския съюз е, беше недостатъчно. Мисля, че беше недостатъчно, защото когато чух какво казват е, екипите, които бяха изпратени на място, на всеки 24 часа се правила равносметка на извършеното и това е впечатляващо. Но като погледнем как е съобщено за всичко това, мисля, че случаят е съвсем различен. Така че непосредственият извод е да се замислим първо за, за комуникацията толкова колкото и за акцията. Защото е, хората вярват повече на това, което чуват, а не толкова на това, което реално е направено. И на трето място, аз съм убедена, че все още има място е, за по-координиран европейски отговор, който и да носи етикета на европейски отговор. Мисля, че е, това трябва да се вземе много сериозно под внимание, но трябва да се замислим как по-добре да изтъкнем Европейския съюз като едно, а не 27 плюс 1. Е, е, така, е, Съединените щати изпратиха кора болница в Хаити. Вие предвиждате ли подобна роля за Европейския съюз за бъдеще? That goes, that goes Връщаме се към въпроса за отношенията между военните звена и гражданските звена. Както казах, смятам, че а, в крайна сметка, когато няма друга възможност, военните могат да бъдат много ефективни и много да помогнат. Обсъждахме въпроса с а, Генерална дирекция хуманитарна помощ и е, обсъдихме точно това отношение между военната реакция и гражданската. Аз ги попитах, е, смятате ли, че американската армия трябваше да се намести в Хаити и отговора беше несъмнено, просто нямаше друг начин. Така че когато сме свидетели на подобно положение, правителството, държавата се срутва, трябва да има реакция, но, неща, но трябва да бъдем много предпазливи винаги. Защото веднъж като сме е, направили нещо, трудно можем да го е, разрушим и да го върнем в първоначалния му вид. И последен въпрос. Как ще подсигурите по-предвидимо финансиране и по-специално за Судан. Хуманитарната а, помощ се основава на нужди. Тоест, където е необходимо, там се е, вливат средства. Значи, първо трябва да се направи една оценка на е, необходимото, е, къде са нуждите, можем ли да мобилизираме средствата, за да посрещем тези нужди и имаме ли достъп до местата, където можем да е, окажем помощ. Понякога имаме различни проблеми, нямаме достъп или не можем да разбереме какви са нуждите и понякога дори хуманитарните работници, които не могат да достигнат до онези, които наистина се нуждаят от помощта. Значи, първо, едно много подробно, подробна оценка, мобилизиране на средствата не, изпращане на каквото намериме, а това, на това, което е необходимо и а, а, достъпа. Това са трите елементи, които според мен са от основно значение. Благодаря ви. А сега минаваме към третия кръг въпроси и отговори. Госпожа Корина Крето. Acest domeniu și am să mă refer la modul în care se poate asigura. Аз си оставам в е, същата област. Как е, може да се осигури по-голяма сигурност за хуманитарните работници в страни, където има въоръжен конфликт? В Конго, например, е, хуманитарни конвои биват нападани. Същото се случва и в Хаити. Как да направим така, че хуманитарната помощ ще да достигне до населението и как да се увеличи сигурността на хуманитарните работници? И... What we, what we uh, learn from people who work in very difficult circumstances is... Това, което сме научили от работата си доста трудни обстоятелства, е, че те често предпочитат да не бъдат управлявани от военните. Предпочитат е, да намират своите начини да стигат до нуждащите се. Защо? Ами защото веднъж като влязат е, военните, е, почва да става спорен въпросът дали те са неутрални и независими. Но, както казах, действа се възоснова на потребностите. Моята задача е да работим възможно най-открито и да оценяваме е, потребностите и какво се изисква от обстоятелствата. Както разбрах, в Европейската комисия разполагаме със собствени авиолинии, които могат да предоставят помощи. Използват се и за, а, за Конго, основно за Конго, поради размера на страната, но също така и за Судан. Но... Въпросът е сега какво може да се направи, на, за да са защитени хуманитарните работници. В този случай осигуряването на такива полети за тях, за да могат те да не трябва да преминават по друг начин през опасни територии, е вече една мярка за защита. Едно от нещата, което най-много помага, е това непрекъснато да се поддържат връзки. И ние инвестираме изключително много в, в комуникационни технологии. И а, това сме направили в Хаити. Инсталирахме една а, а, сателитна чиния, така че да могат работниците, които са там, хуманитарните работници, да могат да се обадят до вкъщи да кажат тук съм, добре съм, всичко е наред. Тези неща са много важни. Председателката, много интересно е това, което казвате, но трябва да продължим нататък. Госпожо Крецо, имате ли допълнителен въпрос? Never. Okay. Last year we had uh, more than 200 uh, humanitarian workers who died and I think it's very... Миналата година над uh, е, 200 хуманитарни работници загинаха и е много важно е, тези смъртни случаи да бъдат разследвани, за да се избегнат такива случаи за бъдеще. Господин Бил Нютон Дън има думата. Госпожо комисар, е, смятам, че се справяте много добре нашата задача е да оценим как работите. Вие говорите е, е, добре руски. А, три години сте работили в Москва. Как натрупаният там опит ще ви помогне във вашата работа? Смятате ли, че, например, може да се установяват да, е, да, е, отношения с Русия по отношение на предоставянето на хуманитарна помощ? Госпожо кандидат комисар, имате думата. Смятам, че два елемента от моя опит в Русия са изключително а, а, важни за, ма, за а, тази позиция. Първо, работехме по отношение, сътрудничихме си за Кавказ, за основно за Чечня, но и за съседните републики. Работихме с Европейската комисия и с СОНЕ като партньори по следния начин. Ние в Световната банка по принцип не предоставяме хуманитарна помощ, но можем да работим така че да се осигурят условия за предоставяне на помощ, като използваме своя достъп към най-висшестоящите управляващи в Москва и в републиките. Също така изградихме един проект, свързан с около хуманитарната помощ в съседните региони, в Дагестан, например, е, в е, е, Кабардино. Така че нямахме, възможно, нямахме право да работим в Чечня, но бе проведено обучение на хора от Чечня в Кабардино, в България. Също така бях в Русия, когато Русия за първи път бе е, домакин на среща на Г8 и аз е, работех тогава по развитието. Те попитаха какво можем да направим и аз казах ми защо не направите е, конференция на нововъзникващите донори. Вие сте такъв нововъзникващ донор, поканете и другите и те го направиха през, ако не се лъжа, през април 2004. И сега правят още една такава конференция. Може би сега време за допълнителния въпрос. Можем да продължим този въпрос по-нататък. Нека да, да задам още един въпрос, свързан с този зададен от господин Мичел. Как може вашата работа да бъде направена по-видима? Готова ли се, например, да водите блог или да използвате Twitter? Или някой от вашия екип да, да води блог? Ами, и двете. Е, мисля, че Twitter е много е, добро средство, защото то е, е възможност да се изпращат най-важните елементи на информацията към журналистите. Това са неща, които аз сега чуча, се уча да използвам, но трябва да ви кажа, че когато а, разбрах, че съм номинирана, ми се наложи много бързо да се обадя на, на близките си, за да го научат от мен, а не от Twitter. Така че този тип информация е много важен. Председателката прекъсва госпожа Георгиева. Изабел Поливър има дума. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да питам как, Какви са според вас последиците от провала от Копенхаген за хуманитарната помощ, оказвана от Европейския съюз? Примерно, факта, че няма да бъдем в състояние да ограничиме затоплянето до 2 градуса. Какви и как, каква, каква ще бъде мащаба на хуманитарната помощ предвид калкулиране на рисковете и как, какво ще бъде вашето отношение към работата на многонационалните компании в развиващите се е, страни и какво, какви ще бъдат вашите е, стъпки, за да могат е, те да бъдат заставени да спазват критериите за опазване на околна среда. Може би, защото аз идвам от средата на а, тези, които работят а, за а, околната среда. Аз бях в Копенхаген и имам така смесени чувства. А, от европейска гледна точка беше, беше проблематично дали Европейския съюз ще може да а, да има стол, да има свой стол. Но помислете си, че само преди няколко години 25 страни трудно щеха да се съберат и да имат обща визия. А сега всички смятаме, че това е предизвикателство на нашето поколение. И нещата и самия факт, че се събраха представители на толкова много страни, показва, че нещата не са чак толкова черни, има и малко светлина, но разбира се, ще трябва да има допълнителни ресурси за справяне с бедствията. Аз работих в Световната банка по въпроса на уязвимостта спрямо климатичните промени и е, необходимостта от допълнителна а, допълнителни помощи. Така че, така че смятам, че ако само ако, ако, ако смятаме, че, са, че страните ще могат сами да се справят, да речем, в близките 5, 10 или 15 години, може би, но след това вече няма да стане. Така че, по имате ли допълнителен въпрос, госпожо Левин? Можете ли да кажете малко повече за дейностите на многонационалните компании в развиващите страни? Какво ще направите за избягването на бедствия в бъдеще? Ето, това те, те не са, е, не можем да ги сложим под един общ знаменател. Има някои, които са поели своите отговорности, които спазват е, е, много под правилата, а други, които имат е, краткосрочно виждане на нещата и които търчат само печалби. Така че не бих. Е, е, не, не, не мога да ги сложа под, е, под един знаменател. Но мога да кажа, е, че понякога е, много национални компании са по-големи от самите страни, така че те трябва да бъдат е, отговорни. А сега прекъсва оратора и давам думата на Иван Занеке, която е зад вас. Е, сеньора комисарио. Госпожо председател, госпожо кандидат комисар, аз трябва да ви кажа, че вашето спокойствие и вашата класа ми допадат много. От все сърце ви пожелавам на добър час и се надяваме за в бъдеще да работим с вас. Миналата седмица господин Де Гъхтер говори за Amnesty International, за други хуманитарни организации, за да, обезли, за да а, а, а, каже, че дестина деца са загинали в Хаити поради, не поради заметресанието по други причини. Изобщо какво искате да предприемето срещу блудствата с деца и незаконната търговия с деца? Какво бихте направили за да защитите тези деца в рискова ситуация? Е, аз съм насърчена от това, че УНИЦЕФ много сериозно се занимава с този въпрос. Е, те ни предоставиха много информация, която ни е много полезна е, защото всъщност има и други становища и като казвам други, имам предвид основно правителствата. Защото това, което разбирам, някои от осиновяванията са били договорени преди земетресението. А, може би защото хората са искали да помогнат. Не знам дали непременно подбудите са били незаконна търговия с деца, но всъщност това, което ще направя, е да се срещна с колегите от УНИЦЕФ, за да се убедя, че ние знаем, парламента знае, държавите членки знаят, е, и да се види какво може да се направи, какво могат да направят емиграционните служби и съответно консулите на място също трябва да си свършат работата. имате ли следващ въпрос? благодаря ви господин Гереров Салом има думата. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо Георгиева. На, при случай на тежка хуманитарна криза, особено при природни бедствия, се налага да получим помощ, трябва да получим вода, трябва да получим здравни грижи, но трябва най-вече да се вземат незабавни решения на място. Т.е. трябва да се знае кои точно са ръководни органи, какви е, ясни заповеди получават. И аз мисля, че Европейския съюз може да изиграе важна роля роля именно в хуманитарната сфера. Е, изобщо имам предвид е, ръководството на място. Можем да създадем екипи, можем да създадем групи, които да окажат е, помощ на място в случай на криза. Госпожо кандидат комисар, аз съм съгласна с това. Това естествено е необходимо това, което чуваме от източника, от бивши колеги, например, от Световната банка чувам, е, че има значителна степен на неяснота, доколко правителството вече може да работи в Хаити и да се справи с положението. Те правят каквото могат. Правителството няма дълго минало, няма изградени институции институции, е, те е, сега се сформират. Така че това, което ние можем да направим е действително е, от ключово значение. Но аз бих искала да привлека вниманието ви към друга област. Как да създадем възможност за действие, например, на частния сектор? Защото, отново, ако се осланяме само на е, държавите и на международната помощ, тогава няма да възстановим Хаити така бързо и ще се окаже, че е, битката ще трае по-дълго, отколкото сме очаквали. Така че, особено когато се премине към възстановяването, ние трябва да изиграем важна роля за създаване на възможности на бизнеса да се върне там. Имаше някои е, стимули за тях. Трябва да сме сигурни, че тези стимули все още съществуват. Е, защото е, когато е, има човешко достоинство, тогава и работата се връща. Е, и аз е, казвам това не защото подценявам значението е, на държавната помощ или на международната система, но защото в края на краищата. Eh, исках е, само да подчертая, че се търсят начини да се окаже бърза помощ на хората на място е, защото гражданите припознават правителството. Не значи да заместваме правителството, а просто да му помогнем, за да може да се справи с кризата. Да, именно е, на настоящия момент най-важното е институциите да могат да решават, но те са слаби. Така че без подкрепа мисля, че ще ни бъде много трудно. И изобщо за хората ще бъде много трудно. Много трудно да се стъпят на краката. Euh, Аз сега давам думата на парламентарната комисия, която е поканена да участва в това изслушване Комисията по околната среда е, госпожа Ингрид Естрела. Благодаря ви, госпожо председател. Можем ли да се върнем към природните бедствия на територията на Европа? Вие споменахте, че освен натуралните бедствия има и бедствия предизвикани от хората. Комисията казва, че ще обърне удобно, е, ще обърне специално внимание на горските пожари. Това означава ли, че Европейската комисия ще е, изготви директива за горските пожари, както ние го поискахме в една резолюция, приета през 2006 година, по същия начин, както има директива за наводненията. Имате две минути. Аз самата знам, че в момента се правят анализи на горските пожари от гледна точка на околната среда и на развитието и на селското стопанство. Ако е необходима а, директива, която да а, подпомогне на Европейския съюз да превъзмогне тези проблеми. Добре ще да има такава, но е, просто не мога да ви отговоря с да или с не, така че, тъй като не съм, не съм запозната с проблема, веднъж мога да бъда кратка. Благодаря ви много. Бих искала да знам нещо по една друга препоръка, която беше направена от Европейския парламент. Става дума за е, обезлюдяването и опустиняването. Смятате ли, че е, трябва да се създаде един е, център за мониторинг на природните бедствия, за, за да можем да, им, да вземеме превентивни мерки вместо реактивни. Да, разбира се. Трябва да знаеме до, как, до каква, до каква е, степен е, се, се правят е, анализи в момента и доколко един допълнителен център ще помогне. Но колкото повече информация, колкото повече информация разполагаме, толкова е, по-добре можем да реагираме и толкова по-ефтино можем да реагираме. По този начин ще спестяваме и човешка цена и средства. А сега минаваме към Catch the Eye. втория кръг става дума за стесняването на така нареченото хуманитарно пространство и за все по-широкото нарушаване на хуманитарното международно право. Давам думата на господин Мичел от НП. Um, Имам следния въпрос към госпожа кандидат комисаря. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се увеличи влиянието на Международния наказателен съд, например във връзка с а, държавните глави и правителствените глави, които очевидно вършат злоупотреби. Какво може да се направи и за международното сътрудничество в тази област? Госпожо кандидат комисаря, имате думата. Опасявам се, че тук навлизаме в една област, в която от гледна точка на хуманитарната помощ, поради основния принцип на неутралност, е, тук се мисля за Судан, например, е, и се мисля за опита на Международния наказателен съд да, е, да действа по отношение на Судан. Знам, че е, въпросът за хуманитарните работници в Судан – е политически въпрос, който не е част от а, техните компетенции. компетенции извинете. Смятам, че този въпрос е по-подходящ да се за, за, зададе на госпожа Аштън. Не искам да избегна въпроса, просто а, мисля, че това е а, е ситуацията. Господин Гереро Салам, говорим за подобрение на Хуманитарната пространство във връзка с консенсус за, за хуманитарната помощ, който се очаква по време на Испанското председателство. 40 секунди имате, госпожо кандидат комисар. Както говорихме по-рано, прегледа тук ще бъде представен възможно най-скоро и ще имаме възможност да идентифицираме областите, в които трябва да се направи повече и да се види къде е, не е направено достатъчно. Най-трудният въпрос е, е, за това как да си взаимодействат военните и гражданските организации. И именно това е въпрос, който Испанското председателство а, е, трябва да разгледа. Председателката да прекъсва госпожа Георгиева. Господин Георенс, имате думата. Госпожо кандидат комисар, преди няколко години Амиядмар Мар е, е, забрани достъпа е, до институционализираната хуманитарна помощ до страната му вследствие на хуманитарна криза. искам все пак да ви попитам да, е, има. Е, да, от. Вие загубихте 30 секунди. Е, сега отговор. Винаги ще има специфични случаи. Е, в някои случаи оценката трябва да почива на обстоятелствата. Искам обаче да се върна. Сега, в това решение а, е имало конкретни обстоятелства. Всъщност, военните понякога са били принудени да действат така, защото е имало етнически прочиствания и така нататък. Така че е, трябва да се види какви са точно международните хуманитарни връзки. Стас Девер. Благодаря, госпожо председател. В встъпителните си думи вие казахте, че ще се намесите, е, когато е, сексуалните насилия се използват като оръжие, като военно оръжие, примерно в Конго. Как ще приложите този принцип? Е, специално по този точка, мерките, които са в ръцете ни са първо, да се уверим, че когато правим нещо, е, трябва е, никога да не излагаме на опасност жени, е, за да не стават обекта нито на насилие, нито на изнасилвания и съответно ние трябва да изготвим комуникацията си, платформи за сигурност и защо да се знае какво точно трябва да се прави с жените. Трябва да сътрудничим с ООН, с нашите партньори, за да има по-голямо внимание и изобщо е, по-категорични становища, които да са изразени от е, ръководителите по света. Нещо по-практическо, което може да се направи. Госпожа Клио Каракарас има думата. Um, do you have the intention to impose sanctions on those... Имате ли намерение да се наложат санкции на държавите или правителствата, които са довели до хуманитарни кризи или които блокират достъпа до хуманитарна помощ. В рамките на моя портфел аз не, не разполагам с подобен, с подобен инструмент, тъй като хуманитарната помощ трябва да бъде неутрална. Но, както видяхме, при изключителни случаи на нарушения, Просто Европейския съюз вече не предостава помощ за развитие. Така че това, което мога да направя е да предоставя съответната информация на другите комисари в комисията и оттам вече да бъде взето политическо решение. А сега минаваме към четвъртия кръг въпроси и отговори господин Гъренс от Алде. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да се върна към оперативната работа или оперативното измерение, което Европейския съюз трябва да създаде, за да реагира на кризи. Госпожо комисар, е, смятате ли да се създаде някакъв механизъм за разпределение на бремето вътре в Европейския съюз? Ще приканите ли всички държави членки да дадат своя принос, за да може просто бремето да бъде разпределено до известна степен поравно? Госпожа комисар. Аз съм за разпределението на бремето и смятам, че мога да играя роля, като насърчавам по- е, активното участие на новите държави членки. Аз съм от една нова държава членка, така че е, трябва, е, имам задължението да информирам по-добре гражданите на нашите държави членки и на новите държави членки, защо е важно да предоставяме хуманитарна помощ ни европейците. Не не познавам достатъчно добре механизма за взаимодействие между комисията и държавите членки за разпределение на бремето. Трябва да се информирам, да, е, да науча каквото трябва да науча в тази област и да действам в следващите е, години. Сега, господин Гъренс, имате ли допълнителен въпрос? Не. Госпожа Шнейбах Жаштрам от НП. Ja, herzlichen Dank, äh, Frau Kandidatin. Ich... Да, благодаря много. Много се радвам, че мога да участвам в тази дискусия с вас и се надявам, че тя е, няма да е последна. В писмените си отговори на въпросите казвате, че има предложение за Европейски доброволчески корпус и то ще бъде направено тази година. А, знаете ли кога точно ще бъде направено това предложение? И бихте ли е, допуснали е, създаването на такъв доброволчески корпус през 2011 година. Мисля, че това е един доста оптимистичен а, е, подход. Напълно съгласна съм, че е, е, предложението е оптимистично. 2011 година е годината на доброволческата дейност, така че ако трябва да се създава доброволчески корпус, то 2011 е отлична година за това. Имаме е, то, е, член 2000, извинете, 214 от Лисабонския договор, който създава правно основание за доброволческия корпус. Сега трябва да се има предвид бюджета и целите на корпуса. Бюджета е важен, защото не може този корпус да се финансира от бюджета за хуманитарна помощ, с който разполагаме в момента, защото това ще е несправедливо спрямо нуждаещите се хора, за които е този бюджет. Второ, трябва да се види точно как ще работи този корпус. Не е добра идея да се вземат доброволци и да се изпратят направо в места, където има сериозни кризи, за които е необходима сериозна подготовка. От друга страна, може би може да се включат възможно най-много доброволци там, където няма риск за тяхната безопасност и където те действително могат да, да принесат. Така че аз също гледам оптимистично. Когато е, има е, подобен член в нашия договор, и, е, когато ни предстои е, такава година, като 2011, е, сме длъжни да го направим, но трябва много внимателно да го планираме. Допълнителен въпрос имате ли? Може би дискусиите с държавите членки по този въпрос може да са доста сложни. Е, Тук най-важната дума е доброволен, доброволчески. В крайна сметка не трябва всички да се включат. Тук става дума за доброволци. Ние създаваме само рамката, мобилизираме някакви средства, така че да може тя да действа и оттам нататък онези държави членки, които се интересуват, могат да се включат. Би било много странно да има задължителен доброволчески корпус. Така че мисля, че този подход може да ни помогне в разговорите с държавите членки. Господин Майкъл Кашман. Благодаря много, госпожо председател. Госпожо Георгиева, както знаете, в тези изслушвания целта е да се оцени компетентността на е, кандидата. Седи тук цял след и трябва да ви кажа, че съм изключително а, добре впечатлена от вашето, вашите широки познания, а, от личния ви интелект вашия опит и а, начин по който подхождате към а, политическата последователност. Затова аз няма а, да ви задавам въпрос. Смятам, че възможно най-бързо трябва да преминем към а, процедурата на положителното ви одобряване. Благодаря. Виждам, че има консенсус. Okay. Um, I, I on, uh, on... Добре. В такъв случай продължавам а, по списъка си. Давам думата на госпожа Елени Теокорасос от ТНП. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с господин Кашман, но все пак искам да задам въпрос. Аз съм против каквато и да било форма на военна намеса. И мисля, че американците никога няма да излезат от Хаити. Но все пак искам да ви попитам, възнамерявате ли да организирате хуманитарни сили за бърза намеса, организирани сили, които да могат да се намесят при спешни случаи, защото Европейския съюз не беше готов е, да се намеси нито в е, Ливан, нито в Шри-Ланка, нито на острив Суматра, нито в Хаити. Е, така че трябва хуманитарна помощ, но трябва и организирани сили, които да извършват такава работа идеята е, за бърза Европа и за европейска помощ е, са важни. Те вървят е, в тази посока. Euroфаст върви в тази посока. Знае се къде има пропуски. Пропуските се попълват от комисията, от Европейския съюз като цяло. Аз мисля, че ние трябва е, че трябва да се срещаме. Но ако нещо не е направено до сега, сигурно има причини защо. И аз ще се опитам да разбера именно причините, за да знам е, каква позиция да взема. И ще следя какви ще бъдат дискусиите на съвета, които ще се проведат на 11-ти. Е, какво ще каже баронес е, Аштън? Дали веднага да излезем от дискусията и да влезем в е, оперативен начин на действие. И тогава ще се върна обратно към вас. Когато нещата се изяснят, каква да бъде пътеката, какъв да бъде подхода и тогава пак ще се обърна към вас. Имате ли следващ въпрос? Благодаря ви. А, всъщност, междувременно, междувременно Възнамерявате ли да създадете нещо като паспорт за закрила на всички доброволци, които поемат риск и отиват в различни страни? И да им помогнете, когато е, преминават в опасни територии, като ивицата Газа, например? Благодаря ви за този въпрос. Нямам информация по този въпрос. С други думи, е, знам, че в ООН има ООН лесе пасе, т.е. пропуск на ООН. Не знам е, какви документи ние издаваме, за хуманитарни работници. Когато разбера нещо повече именно за тези документи, пак ще се обърна към вас. А сега давам думата на госпожа Тоя. Благодаря ви, госпожо комисар. Вие създавате впечатление, че искате да се справите с спешните въпроси, но същевременно искате да имате структури, които да програмират, да планират, т.е. да е, извършват една по-ефективна работа и да има по възможност превенция. Ако искаме да имаме дългосрочно виждане на нещата, е, има природни бедствия, има и е, бедствия предизвикани от хората, но има понякога и някои развития, които или лошо управление, което води до а, е, глад, примерно. Някой. В Африка знаете, че има земи, които се обработват, след това се изостават. По какъв начин ще, пред, ще предотвратите иммиграцията и на населението? Региони. Връщаме се към причините на бедствията и развитието, което може да подпомогне или да влуши нещата. Така че от моя гледна точка, това, което мога да направя, е да работя с комисара по развитието, за да може, когато се изработват стратегиите за развитие, да се вземат предвид последиците от в областта на екологичната устойчивост, мигриране, последиците за населението и съответни евентуални кризи. Това, както казвам, не е точно в моят портфейл, но в рамките на колегиума ще е, предизвиквам подобни дискусии и по-специално с комисара по е, развитието. Ще обсъждаме въпросите в тази светлина. Допълнителен въпрос. Приканвам ви да излизате малко от рамките на вашите правомощия, за да има наистина едно по-добро сътрудничество, една по-добра интеграция, защото в крайна сметка, ако имате умни идеи, ами изподелете ги. Сега искам да кажа нещо за правата на жените в, раб, в рамките на хуманитарната помощ е, хубаво е да се наложат е, човешки права понякога и така нататък, но трудно е да се защитават в е, при спешни случаи, при кризи. Причината, поради която разграничавам правомощията, е, а, че не искам да се е, да, да, да се смята, че примерно портфела или хуманитарната помощ ще трябва да е, финансира, да речеме, е, водо, водоемите в Африка и така нататък. По този начин просто навлизаме в други правомощия, но при всички случаи ще обсъждаме заедно причините за бедствията. Господин Кристиан Прева от НП. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо кандидат комисар. Искам да ви задам въпрос във връзка с допълняемостта на хуманитарната помощ от европейски мащаб. Как ще се допълва националната помощ с европейската? Искам първо да разбера какво е вашето мнение за статуквото. С други думи, до доколко се съчленяват добре европейската помощ и националната помощ. И на второ място искам да разбера в какво се изразява според вас добавената стойност, която е внесена от Европейския съюз. Благодаря ви много. През последните години имаше значителен напредък е, в координацията на помощта, особено е, чрез споразуменията АКРА. Е, напредъка се изразява в това, че всъщност се свеждат до по-низко ниво различните изисквания, различните критерии, които различните партньори прилагат. И това доведе до това, е, че се обръща много по-голямо внимание на съпоставимите предимства на това какво различните партньори могат да направят. Европейски съюз постави ударението в е, помощта за развитие. И по този начин е, и моя настоящ работодател, Световната банка и изобщо банките е, се замислиха върху това какъв може да бъде техния принос. Сега, каква е добавената стойност на Европейския съюз? Е, първо, огромното значение, което Европейския съюз отдава на разнообразието е, на различията, но също така и да има еднородност на обществото и на ролята на жените. Това е... Има, има въпрос... Това са въпроси, които европейците назоваха. И когато назовеш нещата, можеш да привлечеш и пари, и можеш да развиеш и собствен бизнес. Сега когато се говори за развитие, разбира се, че се иска и защита на околната среда. Не е достатъчно. Е, никога нищо не е достатъчно, но все пак Европейски съюз със своите ценности направи много за развитието. Е, всъщност нямам повече въпроси, само поздравления. We, we now have the... Сега от комисията по външни политика. Господин Доминик Бодис, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, отговорихте по въпроса за газа. Аз си отбелязах вашия отговор, но нека да се върне към това. Трагедията, която се разиграва толкова години там, продължава толкова години, ще се увеличи. Знаете, че Египет реши да затвори подземните тунели към ивицата Газа и повече от 1 милион души ще бъдат абсолютно и тотално изолирани Доставките няма да могат да минават през Израел. Израел не могат да минават през подземните тунели. Така че предвид това положение, какви спешни мерки предвижвате за разрешаване на тази хуманитарна криза и за да може това очакване да не се превърне в катастрофа? Имате две минути за да отговорите. Има няколко много сложни проблеми. А, и в, в този смисъл аз не мога да действам сама като а, човек, който отговаря за този портфел, а трябва да се работи в колегиума и с държавите членки. Не мога в момента да, да, да, да дам положителен отговор или някакъв цялостен отговор, защото би било безотговорно към моите колеги. От хуманитарна гледна точка има обаче един проблем. Проблема за достъпа. И докато не осигурим достъп, ще, ще има огромни проблеми и много хора ще страдат. Разбирам същността на проблема. Разбира се, аз ще изложа моето виждане, но е, аз сама не мога да реша един, един такъв проблем, един, една криза, която съществува от е, десетки години. Но при всички случаи това, което ще направя е този проблем да бъде е, съответно на дневен ред, когато е, се обсъжда между е, съответните комисари, които отговарят за тези проблеми. Има ли допълнителен въпрос? Да. Преди малко казахте, че при спешни, случаи, спешни случаи Европейския съюз може да използва известни юридически инструменти в рамките на споразуменията между Европа и други държави. Докол, доколко Европейския съюз може да използва а, този лост спрямо Израел, за да се облегчи положението в Газа и да се отворят а, тунелите и да се предостави достъп, госпожо комисар? Аз така мога да отговоря по-скоро като гражданин. Имам чувството, че Европейския съюз винаги е бил много последователен. А, че все още има възможност за действие. Не е не е вярно, че Европейския съюз няма виждане или позиция. Не знам доколко се използват всичките инструменти, тъй като аз съм нова в тази област. Така че ще е, проследявам нещата заедно с комисарите, които отговарят и по-специално с баронеса Аштън. Е, ще е, проуча дали има инструменти, които биха могли да бъдат използвани и не са. И тогава ще дойда да отговоря на вашия въпрос. А сега... Преминаваме към следващите въпроси е, допълнителни въпроси от политическите групи, които ще прочета като за тях е, времето за отговор е минута и 30 секунди. Първият въпрос е следният. Някои страни очевидно изнудват международната общност, е, като е, принуждават голяма част от населението си да живее в глад, за да получат помощи и по този начин си спестяват собствените ресурси. Така работи Европа, Етиопия, например. Какво може да се направи? Имате минута и 30 секунди за този труден въпрос. Да, действително. Въпросът е много труден. Тук става въпрос за един морален, една морална дилема. Знаете, че правителството постави е гражданите в а, ужасяващи обстоятелства, за да спечели от това. Едновременно с това хората действително страдат. За мен най-важното е да се а, достави помощта за хора, до хората, които се нуждаят от нея, а без да се използват каналите на правителството, да получат тези хора помощта си, а едновременно с това правителството да бъде е, осъдено в медиите, да се е, покаже е, как действа не всички правителства е, се вълнуват особено от е, своето е, реноме в, на международната сцена, но някои се вълнуват достатъчно, за да е важно това за тях, а други могат да започнат да се вълнуват по една или друга причина. Мисля, че това е най-доброто, което можем да направим в такава ситуация. Втори допълнителен въпрос. Как ще направите така, че хуманитарната помощ да остане автономна и да не се използва като инструмент за управление на кризи или е, като инструмент на външната политика. Едно от първите неща, които моите, надявам се, бъдещи колеги в Генерална дирекция хуманитарна помощ ми казаха, бе не позволявай да се а, е, размият границите между а, е, хуманитарната помощ и гражданската защита и каквото и да било друго. И мисля, че те са напълно прави. Защото това са средства, които отиват до хората, които нямат абсолютно нищо. Този бюджет е свят. Точка. Така че в рамките на новия портфел ще държат тези два бюджета отделени един от друг и ако има специални инструменти, специален нов инструмент за гражданска защита, той трябва да е отделен от бюджета за хуманитарна помощ. What options do you see? Какви варианти виждате? Е, за търсене на нови източници на финансиране, например за развитие. Е, вие подкрепяте ли е, призива на парламента за нов фонд за развитие? Всъщност аз най-напред ще говоря с комисара по развитието и ще защитавам изпълнението на ангажиментите, които вече сме поели, защото можем да получим финансиране и за развитие, и за хуманитарна помощ. И на второ място ще прояви интерес към работата с Европейския парламент. Не, разбира се, и с комисията, и с съвета е, по реалистична оценка на исканията. Ако, примерно, от толкова години непрекъснато се иска хуманитарна помощ, значи, че бедствията са много по-тежки и много по-чести, отколкото в миналото. Трябва да се помисли. Е, знам, е, че е, всъщност е, ресурсите са ограничени. Аз е, идвам от област на фискален консерватизъм, т.е. трябва много придирчиво да се използват средствата. Обаче, ако бедствията се увеличат три пъти, ако има много повече войни, ако има много повече нестабилни страни, населението на страната, на земята се увеличава, знаем, че много от е, хората ще живеят в развиващите се страни, а други в страни, които за съжаление все още са в е, състояние на хаос или страдат от различни катастрофи. Това е тенденцията и трябва да сме честни и да кажем, че истината е тази. Едновременно с това аз вярвам в е, развитието на науката, в е, това, е, че трябва с възможно най-малко средства въпросите да се решат. Така, извинете, искахте да посочите пример, но няма да има време за примера. Има следващ въпрос. Дали кандидат комисаря смята, е, че нейната роля в международното сътрудничество трябва да се разшири и това няма ли да се припокрие с работата на други двама комисари, господин Пилбакс и е госпожа Аштън? А, имам и подобен въпрос в Европейския парламент много често се критикува за това, че се интересува единствено от своите правомощия. Първо, баронес Аштън и Дехухт всъщност бяха объркани. Вие наясно ли сте кой какво върши в комисията? Вие способна ли сте да поемете пълната отговорност по хуманитарните дейности, така както ги разбирате, или по някакъв начин ще е, сътрудниче ще бъдете подчинен на баронеса Аштън? Нека да почна първо с лесния е, отговор. Аз съм комисар, който ще отговаря за хуманитарната помощ и реагирането при кризи. Както казахме, разбира се, ще има много отрасли, в които ще трябва да разчитам на баронеса Аштън и да се оповавам на баронеса Аштън, която да е, изпраща посланията към отбраната, към външните работи. И когато е необходимо, ще го правя. Но в моите правомощия, ако съм одобрена, ще бъдат коментарната е, помощ и реагирането при криза. Сега, международното сътрудничество е нещо ново тук. Смятам, че обаче това е, е правилният подход. Аз ще работя по международно сътрудничество до толкова, доколкото това сътрудничество е свързано с моите основни е, правомощия и не е в конфликт с тези правомещия, защото ако в един момент е, бъда не, не, незави, не мога да запаза независимост или неутралитет, аз тогава няма да бъда в услуга на хуманитарната помощ. Значи аз трябва да запаза независимост и неутралитет и същевременно да работя в комисията и тук с парламента по проблеми, които са в рамките на моите правомещи. Моите бъдещи бивши колеги от Световната банка ще, ще, ще, е, които сега работят по един доклад за най-уязвимите страни, казват, че трябва да работим заедно. Тоест, с една дума, можем е да създадем е, пространства на международно сътрудничество, можем да се опитаме да стигнем. Председателя прекъсва кандидат комисара и казва продължаваме с петия кръг на въпроси и, гъв, и отговори. Господин Носър. Благодаря много, госпожо председател. Искам отново да говорим за взаимодействието между военната и гражданската помощ. Нека да говорим за Афганистан. През януари, както знаете, имаше конференция в Лондон, на която бе одобрена нова стратегия, в която хуманитарната и гражданската помощ ще бъдат увеличени в Афганистан и се надяваме, че за бъдеще може да се е, да стартира е, процес на помирение. Е, като цяло, този тип помощ се предоставя от Европейския съюз и от ООН. Имахте ли възможност, въпреки краткото време, с което разполагахте, да обмислите евентуалния си подход към този регион? Има някои неща, които са сравнително ясни. Например, е, не е допустимо военните сили да предоставят хуманитарна помощ по начин, при който се размиват границите между а, е, военното присъствие и хуманитарната помощ. А, ако а, е, има а, бронетранспортьори, а, пък те се бъдисат в бяло е, и се надяваме, че заради това няма да ги бомбардират. Това не е допустимо. Ако става въпрос за това дали е, трябва да се е, поиска е, е, военна е, помощ, струва си, има ситуации, в които това е необходимо. Има и много фази помежду до каква степен може да навлязат военните в хуманитарните операции. Ако войниците в Афганистан имат възможност да построят едно училище и искат да построят такова училище, това може да е и добре за децата там. Но а, точно тук, е, но ако да кажем, по този начин се предоставя е, помощ е, за развитие, дали това е неутрален начин. Именно за това говорих с представители на Испанското председателство за средносрочния преглед на хуманитарната помощ. Мисля, че точно сега трябва да си извлечем полките. Имате ли допълнителен въпрос? Господин Нойзер да, е, бих искал да задам един допълнителен въпрос. В Германия и е, много други страни неправителствените организации обсъждат този въпрос. Те искат съвсем категорично разделяне разделение между военните от една страна и гражданските мисии от друга те не искат каквото и да било смесване между двете. Как ще реагирате на тази на това тяхно желание? Да, е, точно това е, казвам и аз. Е, може да е, по някой път да, да звучи добре, да изглежда добре, но всъщност това е доста рисковано. Това е рисковано за хуманитарните работници. Именно заради това трябва да се обсъди тази неясна сива зона между двете възможности. Трябва да се знае съвсем точно какво може да прави, какво могат да правят военните и какво не могат да правят. И трябва да се знае съвсем точно при какви обстоятелства може хуманитарните работници да, да поискат а, защита от военните. Госпожа Стрифлер има думата. Бих искала да се върна към деца, децата и жените в Конго, които са изнасилвани всеки ден. Вие казвате, че е необходима превентивна работа, но не смятате ли, че тези престъпления се начер... насърчават от самото правителство, от това, че то е, не взема мерки, тъй като не само военни, но и, кра... и... и цивилни е, извършват подобни престъпления. Имате ли план за действие в тази област и за реакция, госпожа комисар? Трябва, трябва да се заклеймяват подобни престъпления, но това не е достатъчно. Когато се извършат подобни престъпления от международни сили, дори от силите на ОНЕ, те трябва да бъдат а, наказвани. Защото международната общност в никакъв случай не може да затваря очи пред това, което вършат нейни представители. А сега госпожа Декайзър. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо кандидат комисар. Имах въпрос за газа, обаче на няколко пъти вече ви беше зададен. Дори и да задам въпроса по друг начин, вие няма да дадете друг отговор. Така, имам друг въпрос. Ние високо оценяваме опита ви в Световната банка и качеството на отговорите ви показва, че този опит е бил много полезен. Но е, има е, нещо, което ни тревожи. Е, ние в Европейския съюз винаги сме се безпокояли от използването на някои фондове, които са в черна котия, която е непрозрачна е, и е, по която всъщност Европейския съюз няма ясен поглед. Каква ще бъде вашата философия по това? поне доколкото това засяга Световната банка, Европейския съюз е видим. Е, ние имаме 24 члена на управителния съвет, board members и според годината има или 8 члена от Европа, или 9 члена от Европа. Това е, е силен глас в управителния съвет на Световната банка. Така че всъщност е, Европа като цяло е най-големият акционер в Световната банка и когато говорих с колеги за евентуалното ми идване в Брюксел, те им казаха, че има член от споразумението с Световната банка е, че седалището на Световната банка трябва да бъде в столицата на най-голям акционер. Може би вие ще дойдете при мен в Брюксел, защото там трябва да бъде Световната банка. Аз разбирам какво имате предвид. Е, слагат се парите в един кюб, е, обаче е, нещата не са толкова видими, колкото е някакъв европейски проект или френски проект има знаме. Така че много повече може да се направи, за да се каже на хората откъде точно идват парите. Ще ви дам пример. Когато работих в Китай, Имаше пари за училище, което се финансираше от Световната банка и се подкрепеше от, сега не се спомням, но май от Германия по двустранно споразумение. Така че на училището имаше плоча, подкрепено от Световната банка и от, мисля, че беше германска банка. КФС, да, немска банка. Мисля, че може да се направи много повече е, за такова признание, но не го правим е, и дори в нашите доклади не го отразяваме, защото всъщност е, иначе няма да има подкреп от обществеността, каза е, госпожа Георгиева. Е, следващ въпрос от госпожа Декайзер. Да, сега за газа за газа е, имаше междинни споразумение и е, тогава Световната банка имаше е, първия аспект по помощите и най-вече по лекарствата. Година и половина чакаха лекарствата, докато другите аспекти, развити от Европейския съюз, бяха пристигнали. Да приемем, да приемем в Световната банка сме консервативни по разработването на проектите и по прилагането им. Обаче ние много добре сме се справили с борбата с корупцията и можем да се гордеем с постигнатото от банката. Обаче от от друга страна, естествено, че трябва да има контрол, защото понякога се губят, така, им, им, просто, просто се загубят някои неща. Пароле maintenant à monsieur Michael Галер, du PPE. Господин Галер от НП, благодаря ви много. Казахте, че в областта на хуманитарната помощ трябва да действаме проактивно. Предполагам, че ще се вземат необходимите мерки. Вие разполагате с опит от това, че сте работили в Световната банка. Какъв е според вас дефицита в международното сътрудничество между Европейския съюз и многостранни други партньори. И второ, вие не говорите за сътруднич... за международно сътрудничество, но ако не се, така не се опълчите малко срещу колегите, те ще отнемат от вашите правомощия, така че може би трябва да бъдете малко по-агресивно настроена срещу тях. Ще взема предвид и на сериозно вашето, вашия коментар. В, в никакъв случай не искам да ми отнемат а, от правомощията, които влизат в а, моя порт, портфейл. Така че ако аз трябва да, да, да, да, бъда, да се отчитам и да докладвам и да върша работа, трябва да имам и работа, която да върша. Но благодаря ви за предупреждението. Ще го взема предвид. Eh, Има ли допълнителен въпрос? Ние като депутати участваме в междупарламентарна дипломация. Мислите ли, че и вие можете да работите с нас, да работиме заедно в рамките на КТБ, Евромет. Така че, тъй като имаме много спешни е, проблеми и там, и вече и ти е общия спешен проблем. Аз аз ще бъда там, където трябва да бъда. Можете да разчитате на това, че ще изпълнявам отговорностите си е, както трябва. Аз смятам наистина, че парламентите са рупор на гражданите и, и дори и вие, вие сте хора, които сте е, избрани от вашите съграждани, така че аз трябва да се отчитам пред вас и трябва да работиме и в сътрудничество с партньорите. Аз трябва обаче е, трябва да науча какво е, е естеството на различните форуми и какво аз мога да допринеса за развитието на тези форуми. Аз е, ще, при всички случаи ще участвам и ще присъствам много сериозно там, където е необходимо. Last question. Последния въпрос. Господин Геймич. Благодаря, госпожо председател. Госпожо кандидат комисар, аз ви зададох първи въпрос и сега имам привилегията да ви задам последния въпрос. От името на координаторите на групата на НП, позволете ми да ви поздравя за начина по който се справихте днес. Ние подхождаме към вас с доверие. Едно време си мислихме, че Берлинската стена никога няма да падне, а тя падна. А сега се надяваме, а, че бедността може да се елиминира. И ние всички а, в нашата комисия надяваме, че ще а, работим с вас в тясно сътрудничество и че вие ще сте винаги а, готова да откликнете на нашите е, е, обаждания, да идвате при нас, защото заедно, ако работим заедно, можем да променим нещата. Благодаря. А сега преминаваме към допълнителните въпроси е, от последния кръг. Въпроси ще ги Ще ги прочета, нали? Е, така, доколкото разбирам вашето изказване, не беше въпрос, така че няма нужда от отговор. И така. Задавам следния въпрос, дошъл от политическите групи. Без хуманитарен... Без право за хуманитарните намеси на ниво не е една отговорност в областта на хуманитарната помощ, независимо от това какви са ни намеренията, не би успяла, ако съответната държава ограничава достъпа. Как ще се преборите с това? Имате две минути, ако не се лъжа, за да отговорите. Опасявам се, че е, трябва да започна отговора си със следните думи. Ами, много трудно. Защото в крайна сметка само едно устойчиво развитие, в което хората имат избор, в което могат да просперират, в което има демократично управление. Само тогава няма да има катастрофи и е, ограничения на достъпа до нуждаещите се. Затова моята сфера на дейност зависи изключително много от дейността в областта на развитието. И за това се надявам много добре да си работим и да се подкрепяме с комисаря по развитие, защото само ако хората са свободни, имат избор – ако економиката работи и само тогава можем действително да преодолеем този тип проблеми. Благодаря много. Да. Секретарята ми оказа активно съдействие. И така, стигаме до края на въпросите на това изслушване. Искам да изразя благодарността си на всички за въпросите и за отговорите по кандидат, към кандидат комисаря. Госпожо Георгиева, имате думата, ако искате, за заключително изказване. Имате 5 минути. Мадам президент, I will... This has been a very rich... Благодаря, госпожо председател. Действително това беше изключително богата дискусия, така че в заключителните си думи нямам какво да добавя, но бих искала да ви благодаря за възможностите, които ми дадохте, чрез въпросите, които ми зададохте. Искам да ви благодаря за идеите, предложенията. Всичко съм си записала, списъкът е голям и ви уверявам, че ще обърна надлежно внимание на всичко. доста често надхвърлих времето си е, за изказване, така че ще се опитам сега да се изкажа съвсем накратко. Просто искам да ви благодаря да направя един личен коментар. Днес е 89-ият рожден ден на майка ми. Така че Трябваше да съм там при нея, но съм а, тук при вас, така че нека а, да а, направя едно а, последно обещание пред вас и то е обещание към майка ми. Моята майка а, е преживяла Втората световна война, разделението на Европа, но винаги е вярвала в Европа и нещо, което тя е искала винаги от мен като европеец е да науча френски. Така че обещавам на майка си следното на френски. Ако е, а, ако съм одобрена, ще положа усилието да науча френски. Госпожо кандидат комисар, всички ние тук е, ще ви помогнем да научите този красив език. И преди да закрия заседанието, бих искала да напомня на координаторите, че ще има заседание за оценка на изслушването днес при закрити врата в 16.30 в зала АСП 5G3. Закривам заседанието. Приятна вечер на всички!